Уважаеми дами и господа, откривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Днес лявата ми ръка е по работеща. Първо ще започнем с семинар на тема как да се борим по-успешно с измамите. Много се радвам, че колегите Питера и Кеничи ще поемат председателството на семинара. Това ще стане след малко, но сега ще чуете съобщение на преводачите. Преводачите ви информират, че от три седмици насам е вход трудов спор във връзка с едностранно наложените им условия на труд. Администрацията до сега не е предприела нищо с цел уреждане на спора. Преводачите днес в няколко кабини са принудително мобилизирани в нарушение на правото им на стачка. В знак на солидарност останалите кабини решиха да не преустановяват превода, както бе предвидено за днес. Съжалявам, освен това, да ви информираме, че няма да допускаме надхвърляне на предвиденото по програма време и ще преустановим работа точно в 12.30 часа. Благодаря. Благодарни сме, че все пак заседанието ще се проведе. Колега Питера, имате думата. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja tytułem wstępu chciałabym możliwie zwięzić благодаря ви, госпожо председател. Вместо увод, нека ви припомня, колкото се може по-накратко, как бе разработена стратегията за борба срещу измамите. Член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз предвижда съюзът и държавите членки да се борят срещу злоупотребата с финансови средства. Е, артикул 600. Както вече казах, член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз предвижда Съюзът и държавите членки да се борят срещу финансовите измами и всякакви други незаконосъобразни дейности, които биха изложили на риск финансовите интереси на Съюза. Действията за борба срещу финансовите измами следва да са с възпиращ характер в държавите членки, както и във всички институции, органи и звена на Европейския съюз. Европейският съюз през месец декември 2009 година в така наречената Стокхолмска програма за отворена и безопасна Европа призова комисията да продължи работа на базата на действащите критерии на действащата система с цел разработването на показатели, които да допринесат за борбата срещу корупцията, най-вече на ниво европейско законодателство. В отговор на този призив през ноември 2010 комисията излезе с Европейската стратегия за сигурност. В нея се съдържа нов набор от инструменти с цел по-добра защита на европейските граждани. Стратегията предвижда 41 действия, чиято цел е борба срещу основни рискове за сигурността на Европейския съюз. Имам предвид действия като, например, съвместен план за борба срещу терористичните мрежи. Става дума за мерки за борба срещу трафика на наркотици и незаконното отнемане на МПС. Това са действия на местно равнище, чиято цел е борба срещу по-големи престъпни мрежи. Трафикът на наркотици се извършва през европейските граници. Същото въжи и за фалшифицираните стоки, както и за трафика на хора. Организираната престъпност лишава държавите членки от приходи в наистина огромен размер. Става дума за финансовите престъпления. Те са на стойност около 5% от общия БВП. Европейският съюз е набелязал 5 стратегически цели. Разработил е и планове за действие за постигането на всяка една от тях трябва да подпомагаме борбата срещу корупцията в държавите членки. През юни 2011 година комисията излезе с набор от мерки, чиято цел е ефективното предотвратяване на економическите, социалните и политическите последици за европейските общества. Последици, проистичащи от корупцията. Възприятието за корупция бе взето предвид в научни изследвания, както и в социологическите проучвания. 80% от европейските граждани смятат, че корупцията е съществен проблем в страните им на происход разходите свързани с корупцията възлизат на 120 милиона евро годишно. Това отговаря на около 1% от БВП в Европейския съюз. Стойността не е много по-ниска от годишния размер на европейския бюджет. Затова и бе взето решение да се изготвя доклад посветен на борбата срещу корупцията в Съюза. Докладът следва да допринесе за по-доброто наблюдение и подпомагане на дейностите на държавите членки, както и за разработването на по- съгласувани стратегии за борба срещу корупцията. Това е много важно, тъй като въпреки, че има различни форми на корупцията и въпреки, че тя е в различен размер в държавите членки, корупцията като цяло оказва много сериозно, много тежко въздействие върху Европейския съюз. Тя ограничава размера на инвестициите, както и размера на публичните бюджети. Доклада, който опоменах, следваше да се публикува от комисията на всеки две години, считано от 2013 година. Следваше да се основава на данни от различни източници, както и на механизми за наблюдение, прилагани от съвета на Европа ООН и независими експерти и заинтересовани страни. Европейският съюз следва да договори условията за участието си в групата Греко, група страни срещу корупцията. Това е структура в съвета на Европа. Целта е да се постигне полезно взаимодействие бе публикувано решение на комисията, съгласно което се учредява група с 17 членове, която да работи в областта на борбата срещу корупцията. Целта на тази работна група е да разработи методи за борба срещу корупцията. Следва също така тя да публикува, след като се допита до комисията, свои становища. Групата ще представи също така и становището си за борбата срещу корупцията в държавите членки. Ще подпомогне също така комисията при разработването на политики за борба срещу корупцията на местно равнище, на ниво държави членки и на ниво съюз. Групата ще допринесе също и за разработването на стандарти за борба срещу корупцията – както и на лесно измерими показатели, на които да може да се даде количествено изражение. Това са показатели за измерване на напредъка в областта на борбата срещу корупцията. Групата също така следва да проучи какви са конкретните причини за корупция в държавите членки, както и да прецени доколко се борим ефективно и ефикасно срещу корупцията. Предвижда се групата също така да излезе и с конкретни препоръки към отделни държави. Ще се изготвят и препоръки, които ще се включат в публикувания на всеки две години доклад на Съюза за борбата срещу корупцията. Трябва да се обменят също най-добри практики, Следва да се окоръжава също така и партньорската проверка на ниво Европейски съюз. Първият доклад за борбата срещу корупцията бе представен от комисията през февруари 2014. В този доклад се описваше настоящото положение, набелязваха се по-ефикасните мерки, както и допуснатите пропуски. на бе и размерът на корупцията. В доклада се посочва, че ефикасността има разлика, извинете, в ефикасността на мерките предприятия от отделните държави членки. Докладът следваше да се публикува между 2016 и 2017. Така бе предвидено по график. Въпреки нашите призиви и нашата намеса, имам предвид комисиите Конт и Либе, докладът не бе публикуван. Заместник-председателят Франс Тимерманс в писмо ни уведоми, че въпреки, че комисията все още проявява интерес към борбата срещу корупцията, е взела решение да промени стратегията си. На ниво комисия действа програма за обмен на опит в областта на борбата срещу корупцията. Комисар Наврачич също тази година потвърди промяната в стратегията на комисията. Тази промяна в рамките на толкова кратък период от време ще улесни ли или ще затрудни работата ни в борбата срещу корупцията? Ja, vielen Dank. Ich благодаря. Изчаках да завърши превода. Благодаря за този а, увод. Колегата Чиничи е в задръстване, обади се, че ще дойде всеки момент. Това, което казахте за антикорупционния доклад на комисията, трябва да бъде наша задача, защото за това призовавам да и, из, за бюджет 2019 година да се задели резерв. А, съответният ресорен комисар също а, ще трябва да окаже влияние, за да има такъв доклад и да се определи дата на получаване на този доклад в парламента. Призовавам да го направим. В миналото това беше, е било винаги ефикасен инструмент по време на бюджетните преговори. Разбира се, от Лисабона сам е трудно да се наложим пред съвета с такава резерва, но мисля, че това е начина да се опитаме да постигнем резултати. Разделили сме на панели семинара. Първият панел е посветен на институциите на Европейския съюз и техния опит в организацията, а във втория панел държавите членки ще споделят своя опит и преди всичко Олаф ще поднесе информации. Може би ще можем да поговорим и за други теми. Поканили сме и оратори за да оценят досегашния опит с провеждането на програмата и а, контрола. Колегата Киничи се доближава. Извинявам се, внимавайте, тук стъпалата са доста опасни. Добре дошли. Можете ли да направите вашето изложение веднага? Ами тогава имате думата. Welcome and uh, yeah. Thanks. Buongiorno. <laughs> Buongiorno, buongiorno a tutti. Добро утро на всички. Моля да извините за къснението ми. А... Mia, е, una mia disattenzione, una mia inadempienza, ma purtroppo la macchina. Е, не се дължи закъснението ми на неуважение към вас. Е, за съжаление, колата, която трябваше да ме вземе, закъсня беше се объркала в движението в Брюксел. Независимо от това, много се радвам, че имам възможност да участвам в днешното заседание. Благодаря на госпожа Гресле, че председателства тази изключително важна среща. Благодаря и на госпожа Питера, макар че за съжаление не можах да чуя нейното встъпление. Със сигурност обаче всички сме осъзнали, че темата за корупцията е не само актуална, но и тема с решаващо значение за целия Европейски съюз и за жалост във всяка една от нашите държави членки, защото корупцията вреди на публичната администрация, вреди на частната економика, на частния бизнес, вреди на лоялната конкуренция и вреди на качеството на публичните услуги. Например, е, което, например, може да се дължи на използването на некачествени материали е, при, е, например, за публични строежи. Освен това, корупцията намалява данъчните постъпления. Всичко това води до крайно отрицателни последствия за Европейския съюз, за економиките на страните и в крайна сметка за самите граждани. Гражданите също смятат тази тема за изключително важна. Те са загрижени нещо, което лежи и, личи и от последните данни на Евробарометър. Още през 2013 година имаше резолюция на Кримската комисия, където ставаше ясно, че корупцията и измамите причиняват щети в размер на повече от 670 милиарда евро годишно. Може би прежде говорившата колега вече е казала, че през 2011 година комисията излезе с съответното съобщение, в което се казваше, че на всеки две години ще се докладва за борбата с измамите. За съжаление, такъв доклад беше публикуван един единствен път през 2014 година, а той би бил много важен, за да имаме реалната картина за отделните държави членки и да можем да отправяме специфични препоръки по държави с цел по-ефикасна борба с корупцията. orale proprio per richiamare la Commissione, io dico alla responsabilità di assumersi un Миналата седмица изпратихме писмо до комисията, за да й припомним поетия ангажимент да играе важна роля в борбата с корупцията в европейските страни. Помолихме докладът за а, борбата с измамите да се публикува. Редовно помолихме за информация за това дали преговорите за присъединяване на ЕС към групата за борба с измамите са блокирани. Помолихме и за спазване на разпоредбите на Конвенцията на ООН за борбата с измамите и то в пълния им размер. Аз съм от страна, в която, за голямо мое съжаление, много добре знаем какво става в районите, където мафията и другите престъпни организации са особено активни. Знаем какво, какви са размерите на корупцията там, която подкопава държавната. Всичко това означава, че се печелят пари по престъпен начин, пари, които би трябвало да попаднат в публичния, в държавния бюджет. В Италия беше създадена служба за борба с корупцията, натоварена специално с борбата и превенцията, най-вече на корупцията в администрацията и въобще в, цяло, в областта на публичната администрация. Ръководител на тази служба е доктор Рафаеле Кантона. Той е сред нас. Рафаеле Кантона, извинете и ще вземе думата, за да говори за контролните механизми и превенцията, с които се занимава неговата служба. Още веднъж благодаря на всички присъстващи. Обедена съм, че днешното изслушване ще стимулира дискусията ни за в бъдеще, за да можем да направим така, че европейските институции най-сетне да заемат твърда позиция срещу корупцията и да се приемат съответните законодателни и други мерки за по-ефективна борба с корупцията. Благодаря. Моментът е много подходящ за провеждане на този семинар, защото сме пред прага на изменението на регламента за ОЛАФ и действително трябва да имаме стимул за дискусия. Откривам първия панел, посветен на институциите и техния опит. Добре дошъл, казвам на господин Блай ръководител на звеното на Интерпол за борба с корупцията. Благодаря, госпожо Гресле, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за възможността да говоря днес пред вас, за да ви представя борбата на Интерпол с корупцията и финансовите измами, тъй като не сме институция на Европейския съюз – ние си сътрудничим разбира се, много тясно с европейските институции и с европейските служби за борба с корупцията и финансовите измами. В на моята кратка презентация ще ви представя нашия опит и допирните ни точки с други служби в Европа. Аз съм а, криминален, служител в криминалната полиция в а, ФРГ и в момента съм а, командирован в Интерпол. Както вече казах, а, Интерпол не е европейска институция. Секретариатът ни се намира в Лион, в Франция не го наричаме генерален щаб или щабна квартира – защото служителите 192 на брой не могат да е, отправят, да правят предписания на държавите членки. Не, Интерпол е най-голямата и най-старата полицейска организация която насърчава и координира сътрудничеството в световен план, но нямаме правомощия да даваме указания. Просто нашата задача е да осигуряваме добро сътрудничество на полицейските органи, на органите за правоохранителни мерки. Имаме и регионални бюра, освен в Лион, в Азия, Африка, Централна Америка, както и служби за връзка с Европейския съюз и Обединените нации в Нью Йорк. Освен това имаме сравнително така нова служба за иновации. Това е много модерен център за борба с киберпрестъпността, както и за развойна и научна дейност в областта на правоохранителните дейности. Звеното, за което аз отговарям, всъщност има компетенции от една страна в областта на класическата борба с корупцията и иземване на имущество придобито по престъпен начин, като се опитваме да възстановим пари, изнесени от страната чрез корупция. Ще се спра по-подробно след малко. И така, втория голям ресор, който имаме е, е корупцията в спорта която в момента е изключително актуална а, тема. Работим по тренировачен проект заедно с Международния олимпийски комитет. Имаме и работна група, която се състои от специализирани полицейски служители, за борба с корупцията в професионалния спорт и за злоупотреба, борба с злоупотребата с влияние. В тази служба е и антидопинговата дейност. Съзнателно е, е в е, рамките на борбата с корупцията, защото допингът е свързан много сериозно с корупция. Финансираме се с пари от държавите членки, които командироват свои служители в Интерпол. Също така имаме и външни източници на финансиране. Например, спортна, борбата с спортната корупция се подкрепя от МОК и от Световната антидопингова организация, както и от Външното министерство на САЩ. Казах, имаме 192 държави членки. Всяка държава членка има централно бюро. За Белгия то се намира примерно в Брюксел, за Германия е в Висбаден. И това е централната служба, централното място за контакт, там където службите от друга страна могат да изпратят своите запитвания. Службата работи без прекъсване 24 часа и приема данни за престъпления, както и за случаи на корупция и злоупотреби. Три-четири страни не ни сътрудничат. Примерно Вануато, не, Вануато е, е наш член, но Северна Корея не е. Всички останали страни могат да обменят помежду си информация и имат партньор, който ще препрати информацията в своята страна на нужното място. Мисля, че тази връзка между полицейските служби е изключително важен елемент на борбата с корупцията и то е ефективната борба, защото много рядко корупцията е строго национално престъпление, обикновено обхваща повече страни или страни се изнасят от една страна в друга или парите се и влагат в банка някъде другаде. Втория така основен елемент, с който подкрепяме държавите, са така наречените съобщения на Интерпол. Така наречения червен бюлетин е най-известен. Става въпрос за а, международна заповед за арест, когато дадена държава членка изпрати е, такава молба до националните бюра да се задържи определено лице и да се върне в държавата. Имаме и син бюлетин, за, с който се събира информация за дадено лице. Или се отправят предупреждения има един нов бюлетин, който се разработва в момента. Това е така наречения сребърен бюлетин, който е много интересен, особено за финансовите разследвания и борбата с корупцията, защото целта е а, информация не за лице, а за имущество, т.е. да се констатира къде се намира определено имущество или определени пари, за да може то да бъде върнато там, където му е мястото. Примерно в дадена европейска държава се извършва престъпление, свързано с корупция, и съответното лице си купува скъпи предмети а, с тези пари и по море ги изпраща в а, някаква друга страна, като сега Интерпол се опитва да а, констатира къде е корабът или лодката, с която се изнасят предметите, именно с тази сребърна, този сребърен бюлетин. Става въпрос за акции, злато, ценни предмети и прочие, и пари, разбира се, за да могат те да бъдат върнати на законното им място. освен този сигурен систем за комуникация 24, е, Шесов. Има и едно сдружение между Световната банка и Интерпол. Идеята е хора, които се занимават с борба с корупцията и иземване на незаконно имущество да могат пряко в рамките на една неформална мрежа да обменят информация. В момента участват 133 страни в тази мрежа и могат пряко да обменят данни. Става въпрос не за пряка, пряк обмен на а, информация, полицейска информация, а просто контактуват се пряко между партньори. Примерно, а, питаме човека, с, а, към който се обръщаме, какво е необходимо, за да получим еди каква си информация в неговата страна. Нещо много важно и тук ще се спра по-подробно е оперативната подкрепа, защото мисля, че това е сърцевината на разследването на определени случаи. Първо е, предлагаме координация на случаите, в областта на борбата с е, е, корупцията и работна група която, работната група, която се занимава с спортната корупция. А, координационната група за отделните а, случаи. При, става въпрос за следното в нейната работа. Има голям случай, а, обхващащ повече от една страна една страна не може да се справи, защото просто не може да придобие общо впечатление. Свързва се с колегите си от основно останалите а, засегнати страни, за да се планират и координират съответно мерките. Особено имам предвид страните извън Европейския съюз, развиващи се страни и все повече страни от Европейския съюз, които прибягват до помощта на Интерпол, когато трябва да работят в страни извън Европейския съюз. Пример за това беше едно голямо, разслед... едно голямо разследване в областта на финансовата престъпност и при а, употребата на СРС за телефонни разговори се оказа, че съответното лице корумпира, подкупва високопоставен политик от друга страна. Направихме среща, където се срещнаха представители на засегнатите страни, две европейски и една извън Европейския съюз, за да могат те да обменят пряко информацията. Резултатът беше, че непосредствено след срещата беше започнато разследване и междувременно един министър се отегли от поста си заради обвинения в корупция, които бяха много ясни. Е, давам ви пример колко а, така е, е улекотена процедурата за среща и обмен на пряка информация. Друг, а, друго голямо разследване беше в областта на киберпрестъпността. Националната банка по, на Бангладеш беше атакувана. А, случаят беше свързан и с корупция. Е, парите бяха преведени в различни е, страни, особено в Юго-Источна Азия. Общо става дума за 110 милиона договора, които по бяха изтеглени от сметка на Националната банка в Нью Йорк в страни в Азия. И ние помогнахме тези страни по веригата е, да проявят готовност за сътрудничество, така че можахме да проследим част от парите. До сега са възстановени около 30 милиона. В Европа тези случаи са по-малко, още повече, че сътрудничеството на ниво Европейски съюз е много добро и Европол е много така силен партньор на страните от Европейския съюз не само за информация, а и за съставяне на разследващи екипи. И въпреки това, когато става въпрос случаи, засягащи както Европейския съюз, така и трети страни, работим много. Европа все пак е континент, където има корупция, както я има в целия свят. Но когато корупцията се състои в Европа и парите остават в Европа, защото Европа все пак е зона с финансова сигурност и обикновено е и целева страна, където се превеждат пари, които са препрани и когато попаднат в Европа, съответните престъпници не се страхуват за тях, защото европейските банки са сигурни. Друга важна част от нашата дейност, финансирана от САЩ, е укрепване на капацитета, обучение и квалификация, особено по отношение на финансовата престъпност. Точно в тази област в момента работим по проект, в рамките на който провеждаме обучения на регионалните органи за борба с корупцията и финансовата престъпност, така че да, те да могат да бъдат по-силни, по-информирани, да знаят за възможностите за сътрудничество с други страни. Вече 21 такива програми бяха проведени. Следващата е в Северна Африка, в Тунис, в Тунис ще бъде за северноафриканските страни. Последната ни програма беше за франкофонските страни в Западна Африка. Е, там нивото на разследващите служби е доста високо, но мисля, че има още какво да се направи по отношение на превенция, за да се достигне европейското ниво. Мисля, че и на европейско ниво трябва да се инвестира за такива обучения, за да остане нивото толкова високо и да знаят разследващите органи с какви възможности разполагат. В областта на спорта имахме съвместен проект с МОК – който също, беше много, който също е много успешен. Толкова от мен. Искрено се надявам да не съм говорил твърде бързо. И естествено с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. По-нататък ще има възможност за въпроси. Сега ще дам думата на госпожа Лаура Штефан от експертния форум в Румъния. Тя е експерт-консултант на Греко. Имате думата, госпожо Штефан. Много благодаря и много благодаря за поканата на, да присъствам на този важен дебат. Аз ще говоря за съществуващите програми за борба срещу корупцията. предполагам, че никой няма да се изненада, че ще започна с Европейския съюз. Това, което виждаме в сътрудничеството с различните държави, членки и нечленки. стандартите са много високи при присъединяването. Искаме много държавите членки, не само във връзка с, корупцията, но и с либерализацията на режима. Когато влязат вече държавите членки, много малко се прави в връзка с, общностното законодателство. Дори е, няма обща дефиниция на държавен служител. Това просто е един пример. В, при присъединяването искаме много от държавите, веднага щом влязат, вече изискванията намаляват. И въпросът, който трябва да си зададем е заслужава ли си да се инвестира толкова много политическа енергия, да се а, убеждават държавите да работят по една трудна програма, която е против интересите на най-важните хора в страната, когато говорим за корупция на най-високо равнище. Ние принуждаваме политиците да работят срещу себе си и след това, когато се присъединят към Европейския съюз, те осъзнават, че нищо не им пречи да се върнат на старите правила на играта си, които са създадени определено за да обслужват интересите им. Евробарометър показва, че хората са загрижени за корупцията навсякъде в Европа до различна степен. И аз мисля, че като разглеждаме евробарометри, като погледнем демонстрациите на улиците в много държави членки, трябва да отчетем, че Европейския съюз трябва да говори за това, което тревожи хората. Европейския съюз има трудност на Европейския съюз му е трудно да се чуе гласа му в държавите членки, защото тактиката на Европейския съюз беше да не навлиза в сферата на вътрешните политически дебати. Мисля обаче, че ако Европейския съюз продължи да бъде извън проблемите, а, отново искам да подчертая, че не става дума за това, че хората не се интересуват това и не чувстват, че когато някой говори а, за проблеми е, в тяхната държава, всъщност той говори от тяхно име. Понякога против това, което искат да чуят власт имащите. Какъв е, беше отговор на Европейския съюз? Както добре знаете, имаме един доклад за борба срещу корупцията, който трябваше да бъде доклад на всеки две години, 2018 година година имало е само един доклад с серия писма, информират е, информиращи парламента, че сме намерили други начини. Да разгледаме първия доклад. Ако погледнем статистиката на това какво говорят хората за дейността на Европейския съюз, може да се види, че а, медиите отразиха а, а, първия доклад, макар че нямаше много дейност. А, хората са загрижени. Това са новини, които се отразяват, независимо от това, че някой не иска да говорят за тях. Говоряки за политическата цена, да, разбира се, има политическа цена тогава, когато се говори за неща, които не вървят добре в държавите членки. Мисля обаче, че Първия път е най-труден и след като видим, че можем да оживеем и се позоваваме на доклад, в който се говори за неща, които не са наред, но не само това. Говори се за добрите практики, успешните решения в държавите членки. Призовавам всички да погледнете този доклад. Може да установите добри практики дори в държави, които винаги се свързват с корупцията в съзнанието на хората. Аз лично не смятам, че това е изненадващо, защото когато и имате проблем и го признаете, може да почнете да работите по него и дори да намерите решение за този проблем, вместо да се преструвате, че няма проблем. Както знаете, доклада против корупцията беше заместен от Европейския семестър, който се предполага, че а, има предимството, че има последващи действия с властите. Но малко лоши новини, ако а, искаме да говорим за промените, това е един противоречив въпрос, корупцията е противоречив проблем нуждаем се от хората. Промените не се извършват зад затворени врати. Необходими са политически лидери. А ако хората не знаят, че ние сме загрижени за тези проблеми, може би може да се говори с бюрократите по съвсем технически проблеми, но не те ще настояват за промяна, против интересите на а, политическите си ръководители. Аз мисля, че това е съвсем естествено. Мисля, че ако трябва да генерираме такива големи промени в обществото, е необходимо политическо лидерство. А, а то се появява тогава, когато избирателите чуят за този проблем. Имаме и програма за обмяна на опит по определени теми които обединяват представителите на държавните членки, но тук има ни ограничения, колко хора можем да, до колко хора можем да достигнем, генерираме ли въздействие върху тези държави. Хора се събират, но това обикновено са хора, които споделят общи а, неща. Ан, а, Греко разглежда, а, Греко е, е в системата на съвета на Европа, групата против а, рушветите и така нататък. Искам да кажа няколко думи за отношенията с Греко и какво прави Греко, защото а, зад колисно винаги се говори, че е, Греко се занимава с, с държавите на е, съвета на Европа, кое, които са много повече отколкото на Европейския съюз. Мисля, че първият въпрос е на колко е трудно да се говори с, с имащите власт. Трябва да се оцени по-добре това, което трябва да се направи и да се оцени по-добре, може би, това, което правят другите. Европейския съюз не участва все още в заседанията на Греко който е в продължение на много години се опитва да намери начин да, да въведе Европейския съюз. Въпреки всичко, Греко е важен за Европейския съюз, за страните членки, за присъединяващите се страни. Има доклади за съответните страни, по адхок проблеми. Те са много актуални в Румъния, в Полша, когато нещата не вървят. Може да се проведат оценки оценки хок, има също така оценки на конкретна страна, които са много релевантни, в, особено в присъединяващите се страни. Правят се а, оценки от Греко, има и също така добри практики по теми. Наближавам края на изказването си. Искам да а, откроя потенциалните сфери за бъдещи действия. Мисля, че имаше една постоянна критика, която чуваме след публикуването на първия доклад за борба срещу корупцията. Европейския съюз критикува държавите членки, но не гледа в огледалото. И, а, а, разбира се, има много въпроси, на които, които трябва, на които трябва да се намерят отговори на базата на типа информация. Отново мисля обаче, че Греко е добър пример за това, това какво може да се направи. Ако погледнем а, последната парламентарна асамблея на съвета на Европа, хората трябва да видят, че ние реагираме на потенциални неправомерни действия и трябва да видят собствените си проблеми в една оценка, която се прави за всеки конкретен случай и ситуация това е също възможно. Едното не изключва другото. Трябва да отговаряме на конкретни вношения внушения за корупция, но трябва да се създаде механизъм, който да, бъде, да работи постоянно в, през годините и който да създава доверие в процеса на оценка. Тук не става дума само за държавите членки, а за институциите. А, подобряване на разпространяването на усилията за борба срещу корупцията. Трябва да стигнем до хората. И европейския семестър е нещо, което е проблем сега. Може би трябва да направим ам, усилие да стигнем до хората и до медиите. На последно място, но най по значение мисля, че трябва да оценим дали европейския семестър е адекватния механизъм за политики за борба срещу корупцията или може би трябва да се върнем на първоначалния план и да имаме един конкретен доклад, по който се говори само по една тема, а именно корупцията. Аз не искам да отговарям на този въпрос но мисля, че отговора се усеща от цялото ми изложение. Ако сложим всичко в един кюб, хората ще се разфокусират. Ако се използва един много техничен инструмент, не може да очаквате отразяване от медиите, защото това е един политически въпрос, трудно се работи по него, скъп проблем е. Нека да си помислим за бедните национални политици, които могат наистина да се окажат в затвора, ако настояват за борба срещу корупцията. И това го виждаме в много страни. Но не мисля, че можем да си позволим да продължим в Европейския съюз, в държавите членки на Европейския съюз, когато виждаме на телевизията политици, политици, високопоставени политици, които поставят 1 милион евро на масата, неправителствени организации, които работят по тези проблеми или разследващи журналисти, които да изчезват. Това не е решение. Трябва наистина да решаваме проблема за борбата срещу корупцията, да видим какво работи, какво не работи. Не е нужно да имаме едни и същи механизми във всички държави, но когато говорим говорим за тези проблеми във всички държави членки, това наистина трябва да се направи. Благодаря. Благодаря ви. Продължаваме с заместник директора на ГД Миграция и вътрешни работи, господин Униди. Добре дошъл, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Колегата много ми улесни работата и вие, мисля в уводните си думи, очертахте посоката на дискусиите. Високи са, вероятно, очакванията към Европейския съюз във връзка с действията му, но нека не подценяваме постигнатото до тук. Първо, изключително строги критерии прилагаме към страните с статут на страни кандидат, но и след присъединяването не си затваряме очите. А, си затваряме очите, извинете, пред аспекти свързани с корупцията, което просто не е справедливо. Две държави членки, които наскоро се присъединиха, продължават да са обект на специално, конкретно наблюдение. Много добре познавате една от тези държави. Друга държава членка е обект на конкретна програма в по-общия контекст на макроекономическите корекции. А що се отнася до останалите държави, цитирахте един инструмент, с който се гордеем много. Става дума за доклада от 2014 година за борба срещу корупцията във всички държави членки. Съдържащият се в него анализ е много надежден. Благодарим на всички държави членки, на всички консултанти, които работиха за изготвянето на този много добър доклад. Имаме различни възможности за извършването на анализ. Продължаваме да работим по линия на анализа. Едновременно с това трябва да включим аспектите, свързани с борбата срещу корупцията в по-общата рамка за действия от страна на държавите членки на ниво политики за борба срещу корупцията. Имам предвид европейското полугодие. Затова и подобни мерки напълно са интегрирани в европейското полугодие. Това не означава, че в Европейския съюз по-малко сериозно подхождаме към борбата срещу корупцията от преди. Дори напротив, Европейският парламент не веднъж ни е задавал въпроса защо докладът не се изготвя по два пъти годишно. Бяха проведени много ползотворни разисквания по въпроса миналата седмица в Страсбург. Нашите комисари са наясно какво очаквате след този дебат от нас. Много убедително изложихме резултатите, които постигнахме по европейското полугодие. Не бе това така в миналото. В миналото по европейското полугодие, основният ни инструмент за макроекономически насоки, не се отчиташе аспектът свързан с борбата срещу корупцията. А в случая сега в 14 държави членки сме направили конкретни наблюдения и сме излезли с конкретни препоръки проведената съвсем наскоро процедура конкретни препоръки са отправени към 6 държави членки. Отблизо се следят дейностите по тези препоръки, тъй като те пък са обвързани с други условия. Може би в крайна сметка Както казахте и вие, не е достатъчно амбициозно европейското законодателство. Но има някои ограничения, наложени от учредителните договори. Има ограничения, свързани също така и с политическата воля за приемането на повече регулаторни инструменти, повече законодателни актове. За това, нека сме наясно какво е постигнал до момента Европейският съюз в добавка към постиженията на държавите членки в много области, пряко свързани с борбата срещу корупцията или допълващия, като работата в областта на обществените поръчки и борбата срещу изпирането на пари. В тези области Европейският съюз разполага с най-добре развитото, най-строгото законодателство, може би в световен мащаб – Бяха отправени критики към институциите на Европейския съюз, но все пак работи ОЛАФ. Наскоро приехме също и взехме, извинете, решение за постигането на една много амбициозна цел, именно за учредяването на Европейската прокуратура. Вече се набират служители за Европейската прокуратура. Тече процедурата, така че не сме пасивни. Парламентът излезе с много силни насоки, в резултат от които разработихме директивата за защита на подаващите сигнали за нередности. В колко други държави по света има подобно законодателство? Освен това се предвиждат и мерки за обмен на финансова информация между компетентните органи в държавите членки, за да се проследят отделните транзакции. За целта има пряк достъп до банкови сметки. Освен това, смятаме да се възползваме и възможно най-добре от звената за финансово разузнаване. Те следва да работят не само по въпроси свързани с тероризма, следва като цяло да допринасят по-активно за правоохранителната дейност, когато се разследват случаи на корупция или се възбужда наказателно преследване. Има и още нещо, за което бе взето решение наскоро във връзка с предложението за новата многогодишна финансова рамка. Това е нещо, за което винаги е настоявал парламент. За какво става дума? Предлагаме да се увеличи общият размер на финансирането на лично за инструментите, които можем да мобилизираме за подпомагане на борбата срещу корупцията в Европейския съюз и извън него, в съседни нам държави и в трети страни. Освен това, Постигнахме и голям напредък във връзка с предварителните условия. Може да се наложат доста тежки санкции, включително и финансови такива, ако държавите членки не си взаимодействат с нас в борбата срещу корупцията. Предвижда се и учредяването на специален фонд, който ще може да бъде мобилизиран, за да се работи още по-настойчиво по провеждането на реформи на национално равнище и други конкретни реформи в борбата срещу корупцията. Конкретната тема, по която трябва да се изкажа днес, са полуките, които си извлякохме от програмата за обмен на опит. Може би на нея се гледа като на не толкова мащабна мярка, но това не е така. Подобно на програмата за борба срещу радикализацията, тази програма се превърна в жалон за множество държави членки. В рамките на програмата експерти от различни държави, от различни области все повече споделят опит помежду си, учат се един от друг, споделят информация и очертават възможностите за взаимодействие по редица разследвания. Това става по линията на срещи, семинари и изготвянето на различни материали. Ще поставя някои основни акценти. Наистина подхождаме сериозно към борбата срещу корупцията, проявяваме воля за по-активни действия, за това и разисквания като днешното са важни. Благодаря ви още веднъж за силното послание, което отправихте миналата седмица в Страсбург. Благодаря. Мисля, че това, което казаха двамата последни оратори е показателно за ситуацията. Да, направено е много, съгласна съм. А, на хартия нещата изглеждат идеални, но целта е да прилагаме нещата, за да не рушим доверието към себе си. Никой няма такава силна правна рамка, като както Европейския съюз. И разбирам това, което се каза, че на място, по места, нещата не са така. Не може от Брюксел някой дойде на бял кон и да а, оправи нещата. Държавите членки трябва да направят повече може би трябва да седнем и да помислим как Европейския съюз да постигне повече ефективност в държави, които са по-проблемни от други. Сега сред нас е един любим оратор от Transparency International. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Много благодаря, уважаеми депутати, за честа да бъда тук. Нямам много какво да кажа за програмата за обмяна на опит. Това е много добра инициатива. Тя е свързана с, с експерти, които имат опит с добрите практики и отделни хора от Transparency International, от националните организации, експерти от секретарията от Берлин бяха поканени към, като експертни оратори. Ние обаче не се занимаваме с дискусията, не сме разгледали е, резултатите от тази програма, освен това, което се качва на веб страницата на Генерална дирекция вътрешни работи. Акцента на моите бележки днес ще бъде за контек, върху контекста на тази дискусия ще задам въпроса защо в 2018 година, когато говорим по проблемите на, на, на борбата срещу из, из, из, измамите, извинете, а, защо не толкова време? Да видим какво стане, какво стана а, в а, а, периода до 11 година. По времето на комисара Малстром това беше а, върха на амбициите на Европейския съюз в борбата срещу измамите. Европейския съвет помоли а, комисията да създаде една обща програма за борбата срещу корупцията, те е наречената Стокхолмската програма. Все още очакваме тази програма. Европейската комисия обаче излезе със съобщение за борбата срещу корупцията в Европейския съюз през юни 2011 година, където се обещаваха различни неща. Общата политика на Европейския съюз за борба срещу корупцията е, беше обещан е, нов механизъм Обещаха да има публикация всеки две години, експертна група, евробарометър. Те обещаха да ускорят преговорите за участието на Европейския съюз в инициативите на съвета на Европа и също така обещаха изпълняване на задълженията по конвенцията. Продължава анализа, правния анализ. Това беше обещано в това съобщение. В 2011 година беше годината, когато също имаше едно ново въведение, европейския семестър. Още от самото начало семестъра се занимаваше с проблеми като корупцията, сенчестата економика, с препоръки за Словакия и Полша конкретно. Нека да бъде ясно. Имаше хора, които казаха, включително и Transparency International, че всичко това трябва да бъде, да, трябва да се направи. Това бяха много анализи, наблюдения, общ устав за борба срещу корупцията за Европейския съюз. Всичко това беше добър старт и ако върнем часовника, да видим какво остана от тази а, амбициозна програма. Доклада за борбата срещу корупцията беше премахнат, не се появи, експертната група спи, може би а, а, съществува а, и, а, години и половина не са се събирали, а, Европейската комисия все още продължава да прави този правен анализ анализ, който обеща преди 7 години, който дава възможност за извършването на самооценката според документа на ООН. Ние знаем това ние написахме на писмо на председателя Юнкер го питахме какво става по тези въпроси. получихме отговор, че този преглед продължава вече 7 години. Всъщност получихме много по-малко информация в сравнение с 2011 година, където имаше поне информация, че започва да се работи по ОЛАВ. И така, не само, че не се вижда промяна през тези 7 години, от гледна точка на борбата срещу корупцията, комисията не прави нищо а, и а, поне много по-малко сравнение с превод, предишната комисия. По въпроса за европейския семестър, в 2014 година, когато беше публикуван доклад, имаше 11 държави, които получиха конкретни препоръки за корупцията или за съдебната им система. Това е важно. Лора каза в нейната презентация, че европейския семестър заместил доклада, корупцията винаги е бил проблем. Семестъра не се разглежда като альтернатива за доклада 2000, 2014 година и аз не смятам, че Европейската комисия адекватно отговорила на този въпрос. Напротив, Европейския семестър е слаб заместител по следните причини. Първо, той не е всеобхватен. Доклада имаше един списък препоръки за всички държави членки, които бяха оценявани. Както чухме, има конкретни препоръки сега само за 6 държави членки в семестъра. Причината, поради която се а, дават а, препоръки за някои държави, а не за други. А, например, има държави, а, има препоръки за Малта и Португалия. А, за, Малта, но нямат, например, за Португалия. Имаше напредък през последните години в анализа и причините, поради които се правят препоръки за определени държави, но няма а, ясно и прозрачно оценяване на причините, поради които комисията прави проучвания. Виждате, че Европейската комисия предложи в последното предложение за нова финансова рамка, че трябва да има нови правила и условия за разпределение разпределянето на средствата и също така оценка на корупционните рискове в всички държави членки. На второ място семестъра неадекватно а, замества този доклад, защото той се занимава само с, с онези форми на корупцията, които а, се отнасят за а, растежа или работната заедост и не се занимава с проблеми, с, с свързани с демокрацията или с върховенството на закона. И може би най-важно, и мисля, че Стефан каза това много добре, Създава се впечатлението, че борбата срещу корупцията е бюрократично упражнение, което се извършва при закрити врата, а, няма това видимо присъствие, което е необходимо, което може да се постигне чрез докладите. И няколко последни думи. Едното е за а, оценяването на общата антикорупционна е, стратегия. Все повече държави се занимават с това, включително и държави, които са много високо в оценката на Transparency International. Държавите и международните институции ще се възползват от такива е, антикорупционни е, стратегии Формализирането на стратегията означава, че всяка част от правителството е съгласна с, с приоритетите и амбициите в борбата срещу корупцията и това ще направи по-лесна работата на гражданското общество а, и да изиска отчетност от, от правителствата. Всичко това, разбира се, не омалуважава някои от постиженията на комисията по конкретни въпроси, но въпросът се поставя дали има последователност на политиката. Имаше ситуации, в които държави, членки, които транспонират част от европейското законодателство, например за търговските тайни, тайни това се оказва, че то е в противоречие с закона за защитата на лица, подаващи сигнали за наредности. И а, трябва ли да се позволява такава непоследователност? Накрая, последното нещо, което искам да кажа, нищо това нямаше да има значение, ако нямаше растящи доказателства за връщане назад в изпълнението на поетите ангажименти през 7 години. Унгария падна с 10 пункта, 7 държави членки а, са а, с под 50 точки в а, индекса. Госпожо председател, това не е едно упражнение на хартия. Може би, тъй като не се, имам време. Едното е за политическите политическата цена и политическите апетити. Е, няма съмнение, има политическа цена да се говори за корупцията на а, а, публично място, може да те направи лидер, но може да създаде много а, напрежение трябва е, сериозен въпрос, който трябва да отчетем е, и трябва да водим сериозен разговор за, тези, за цената и за ползите, вместо само да се говори по този въпрос. Благодаря от, за доклада от източника. Може би трябва да по раздробим понятието корупция, защото виждате колко много форми приема тя. Корумпираните хора по света се опитват да ни победят със собственото ни оръжие, а именно чрез законодателството примерно, когато в Европейския съюз се допуска участие на една единствена фирма в обществена поръчка, това се случва в Унгария, в Польша, значи нещо не е наред. Мисля, че реалността е отвъд нашата законодателна рамка и законовите разпоредби. Докладчиците желаят ли да вземат думата? Катерина, Благодаря. Ако може, искам да поставя въпрос, който е отправен към господин доктор Ониди. Той каза, че действително напредък е постигнат и никой от нас не отрича този факт, не може и да го отрече. Но а, директивата ПИФ може би беше сериозен напредък по отношение на измамите. Но а що се отнася до борбата с корупцията, аз признавам, че са предприяти мерки, както каза господин Ониди, но смятам, че те първа предстои още много работа. Затова искам да попитам следното какви бяха конкретните резултати от програмите за обмен в областта на антикорупционната дейност, които споменахте. Кажете нещо по-подробно, защото за нас е важно да разберем в каква посока трябва да се движим, не само като парламент, а и като европейски институции. Моля ви, кажете нещо повече по този въпрос. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Имам два въпроса към експертите. Първият ми въпрос е следният. Става дума за групата Греко – Както знаем, Греко извършва редица оценки в различни области на ниво национални парламенти, правителства и съдебна власт. Обягвам и в момента четвъртата област. Въпросът ми е доколко според вас тези оценки са ефективни и ефикасни? Смятате ли, че държавите, в които са извършвани тези оценки, наистина изпълняват препоръките? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е към господин Униди. Отправени са препоръки към 14 държави членки. Тези препоръки са били публикувани. А какво е положението в останалите държави членки? Да се върнем на доклада от 2014 година. Според мен, Основната цел е била в този доклад да залегнат различни видове опит. Но ако допуснем, че Европейският съюз трябва да полага съвместни усилия за борба срещу корупцията, независимо от размера на корупцията в държавите членки, все пак всички страдаме от това явление, което се разпространява навсякъде, то тогава определени доклади трябва да се публикуват за всички. Трябва да има общ подход, общ метод за работа, приложими към всички. Ако вземем решение за публикуването на препоръки към отделни държави, то доколко, то как ще може да се оцени ефективността и ефикасността, ако се изиска от държавите да предприемат съвместни действия. Имам въпрос към господин Блай е, от Интерпол. Бюлетините и е, заповедите за арест, които споменахте. Имате ли статистика по този въпрос? Напоследък разговарях с една група от Института за интеррегионални изследвания в областта на престъпността. Много интересна институция, която се занимава, например, с въпроса за това как държавите могат да си възвърнат престъпно отнети пари. Колегата Аяла, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо да ви пожелая скорошно оздравяване защото когато говорим за борба с корупцията, въпросът е много драматичен, така че оздравявайте по-бързо. Благодаря за а, информацията, която ни беше поднесена. Имам три въпроса. Първо на тема Интерпол във връзка с примерите, които бяха дадени. Искам да попитам дали в случая с Молдова и изчезналия милиард digamos, de milagro en contrario, pues si han tenido algún tipo de participación. А, има някакво движение. Би било чудо, ако открием тези пари. А, Занимавали ли сте се с този случай и какво конкретно, какви конкретни възможности има вашата организация, защото са много странни събитията там. Освен това, много ви благодаря за дейността, която извършвате. Искам да попитам във връзка с сътрудничеството с трети страни от гледна точка на Европейския съюз. Значи последния най-новия случай е Тунис. Как стоят нещата с монитор, монитор, наблюдението, мониторинга и избора на държави, които ще се наблюдават, които са съседни на Европейския съюз? А, ние сме дискутирали за прилагането на конкретни разпоредби и тогава констатирахме, че всъщност не е толкова важно дали има такива случаи в страна като Тунис. А, има много проблеми. Извършени ли са някакви проверки, одити? Очевидно не са, не са правени. Искам да попитам как се прави изборът. Говоря за е, какви са възможностите за адхок е, разследвания в държави, които са съседни на Европейския съюз. Говорихме вече за това, че през две години комисията трябва да представя доклад. Да, става въпрос за комплексна дейност, но административната стратегия го изисква, включително и стратегията за наблюдение и, разследване. Мисля, че в бъдеще ще бъде много полезно не само за парламента, а за европейските институции като цяло и за държавите членки, както и за връзките с външния свят, ако ежегодно или поне на две години получаваме доклад за състоянието на борбата с корупцията в и извън Европейския съюз. Доклад какъвто получаваме по отношение на спазването на човешките права. Добре би било редовно да получаваме информация за борбата с корупцията в и извън Европейския съюз. Сигурно е добре да, се, да има и някакъв център за мониторинг също така трябва да заявим позицията на парламента по отношение на прословутите черни списъци, които в момента са ефективен инс, инструмент, но изискват и много прозрачност и доверие. Господин Униди да започне, след това господин Стефан и след това господин Блай. Many, many the, um, the... Много благодаря в програмата за споделяне на опит. Както казах, това е една програма, която е предназначена за хора, които са в практичната сфера във всички държави членки. Най-първия приоритет, с който се занимаваме в този контекст, за това как може да се споделя, да се обменя най добрия начин за работа. Първият проблем, с който се сблъскваме, освен разследването, е да имаме пълно и правилно прилагане на различните законодателни рамки, които съществуват. И това е сложно. Много е сложно и първият приоритет в този контекст е да се обсъди как да се приложат различните, а, различните системи за декларирането на активите, защитата на лица, подаващи сигнали за наредности и така нататък. Втория приоритет в този контекст е да се проведе размяна отново между тези хора, които работят в борбата с корупцията, да се да говорят за трудностите, с които се сблъскват и начина по който са преодолели тези пречки а, практически или чрез законодателството, като по този начин това може да се включи в концептуализацията на новите законодателни а, рамки. Третия аспект е разследването. Ние разглеждаме практически случаи с помощта, разбира се, на националните разследващи екипи, но тъй като повечето от тези случаи са трансгранични, имаме съвместни изследователски екипи, които работят по определени разследвания и от страната на наказателното преследване ние отворихме нов раздел в прилагането на закона по начин по който се прави това в прокуратурата и по-нататък в съдебната система. По докладите много добре разбирам и осъзнавам а, разочарованието от това, че няма редовни изчерпателни доклади, които отразяват ситуацията в държавите членки. Ние не си затваряме очите за нито една държава членка. Ако препоръките за конкретна държава се правят и се изпращат за конкретна държава, това защото те, там нещата са най-тежки, но всички държави биват наблюдавани, за да може да се изготви материала, с който да се захрани съм европейския семестър. Ако имате конкретни данни, ние сме готови да дойдем, да обсъждаме, да представим по- неотдавнашната ситуация в определена страна, която предизвиква интерес. Съседните страни, а, госпожо Аяла Сандърс, в Западните Балкани се разглежда а, проблема с борбата с, срещу корупцията в редовните доклади в, в други съседни държави там нямаме системно отразяване. онези, с които се занимаваме, например Тунис, това е защото работим по една специализирана програма за техническа помощ с тази държава и това е приоритет за реформата на съответната страна. По този начин ние им помагаме да извършват подобни реформи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Говорейки за ефективността на Греко, това е много валидна тема. Ако мислим за различен механизъм, Греко работи е, в е, цикли на оценка. След всяка оценка има доклад е, за съответствието. Допълнителната стойност на доклада за оценка е, че той въвежда равнопоставеност във всички държави членки на Греко. Всеки е оценяван на базата на специфичните характеристики а не а, стандартно. След това се правят а, разпоредби и фактически това е единственото нещо, което може да направи Греко, да говори по проблемите и да излезе с препоръки. Остава вече държавите членки да решат докъде могат да стигнат и колко висока цена са готови да платят, ако не спазят препоръките. 18 месеца по-късно, когато страната трябва да излезе с доклад за това какво е направено по препоръките. Докладите се разглеждат на пленарното заседание на Греко, понякога при много разгорещени дебати и всяка препоръка предшества оце, се предшества с о, о, оценка частично спазваща, спазваща и а, понякога от държавата се изисква да представи след няколко месеца допълнителна информация, за да може да бъдат извадени от категорията на най-спазващи препоръките и повишаването в друга категория. Има само една държава, която не иска тези данни да бъдат оповестени. И сега се връщам към а, към трети страни. А, Тунис не е част от Греко, не се оценява от Греко и като не бъде оценяване, естествено тя не може да се възползва от богатата информация, която съществува. Как може държава да стане член на Греко, уведомява се генералния секретар а, а, или като се подпише конвенцията, държавите стават автоматично члено, членки на Греко. Всички държави а, са там, а, близките съседи също, така че наистина имаме много информация в доклада на Греко. Основният проблем, основното предизвикателството е, че държавите а, правят много неща тогава, когато са наблюдавани и след това има едно хлъзгане назад. Много години Греко се бори с това. А, има процедури ад хок, но те се прилагат само ако наистина има сериозно връщане назад. Ако някои неща, които са били считани за а, релевантни, а след това реформите са се върнали назад, това не е обект непременно веднага на е, адхок процедура. Един от проблемите е как да се осъществи необратимост на проблемите и какво да се направи, с, за да да, да, не, да не се е, използват само да не се спазват правилата само когато е, има наблюдение. А следващия оратор искам да посоча, че е, Интерпол е, трябва да бъде изцяло политически неутрален, когато има разследване на а, е, корупция, което е полит политически мотивирано, а, Интерпол не може да излезе с становище. Това намалява брой на становищата. Последния брой беше 385 във връзка с, с изследването на активите, свързани с корупция, а, няма сътрудничество. В Молдова, например, а, а, са има злоупотреби за стотици милиони евро. Там не сме ангажирани, защото Интерпол не е получил а, заявка за участие. Винаги е полезна информацията, която ни давате. Господин Дола, не искате ли да кажете нещо? Uh, no, I, I think, I think I said everything in my statement. Не, мисля, че казах всичко в изложението. Добре, много благодаря за вашето участие. Господин Уни... Uh, Искам само още една дума да кажа. Съжалявам. Един важен аспект, който се появи в дискусията е аспекта на разследването. Вярно е, че в миналото много усилия е, е, съсредоточихме за общите положения. Много се радвам, че колега от Интерпол е тук и виждаме, че наистина все повече и повече улесняваме и насърчаваме, даже приканваме е, да се подкрепят разследвания е, първо от Европол, който е, е европейската агенция, но също и с помощта на Интерпол. Утре ще прекарам цял ден в Интерпол, и където основната тема е корупцията. В случая с, с Малта ние направихме много, за да може да се разгледа този случай максимално добре. И виждате, че Европейския съюз все повече поема оперативна роля в а, а, случаи, които са деликатни. По Международния фронт, например, отбелязвам и отчитам, а, разбира се, вашето недоволство, неудовлетворение от постигнатия напредък. А, при пълното използва, изпълнение на нашите задължения в Греко. А, а, преди да разгледаме о, формалния въпрос, че ние разглеждаме правните аспекти, а, трябва да знаете, че всъщност ние обсъждаме с всичките институции, включително с Греко, някои от практическите начини да се борим с тези проблеми, за да можем да добавим обективните елементи, които ще облекат, облегчат а, такова разследване на системата на Европейския съюз. Благодаря ви. Мисля, че след година а, имаме шанса като парламент а, да направим нещо много сериозно. Приближават, а, и, приближава избора на председател на парламента. Може би трябва да кажем тежката си дума за борбата с измамите. Мисля, че това, което казахте, е много важно за нас. Продължаваме с втората част опитът на Олаф в областта на борбата с корупцията. Господин Айлет има думата. Благодаря ви, госпожо председател. През изминалите няколко седмици обмислях изложението си днес. Промени се и заглавието на семинара. В момента то гласи по-добра борба срещу корупцията, последващи действия по инициативи за борба срещу корупцията. Не става дума за две еднакви неща, въпреки че има връзка що се отнася до корупцията. Обикновено използваме определение като злоупотреба с лично или служебно положение за лични облаги. Това е за корупцията. А що се отнася до измамите, става дума за съзнателно представяне на невярна информация с цел придобиване на незаконни облаги. Ще се спра върху корупцията в много тесния смисъл на тази дума в изложението си, защото доколкото знам, по-нататък ще имаме възможност да обсъдим неодавнашните действия на ОЛАФ с вашата комисия. Това разискване е предвидено за идния месец по график. Предстои да обсъдим също и някои други законодателни и оперативни дейности през идните дни. За това ще се придържам, доколкото ми е възможно, към работата на оперативната работа на ОЛА в борбата срещу корупцията, като използвам по-стеснителното определение на корупцията. Сблъскваме се с корупция в два различни контекста. Първо в контекста на защитата на европейския бюджет и по-скоро на разходната му част. Нерядко митническите служби повдигат въпроси, свързани с приходната част, но най-често става дума за административни разследвания по случай на измами във връзка с разходната част на бюджета. От време на време работим и по разследвания във връзка с тежки нарушения от страна на членове или длъжностни лица на институциите или на други органи на Съюза представляващи корупция, от която не проистичат преки финансови последици за европейския бюджет. Извършваме тези свои дейности по линия на административното законодателство. Не разполагаме с инструменти по наказателно правен ред, въпреки че процедурите, които прилагаме, до голяма степен са аналогични на тези прилагани по наказателно правен ред. Разполагаме също и с служители, които имат опит с наказателното правосъдие, но като наши служителите не разполагат с наказателно-правни правомощия. Сблъскваме се с случаи на корупция в областта на обществените поръчки, разбира се. Има редица случаи на високо ниво, случаи с висока обществена значимост – това са случаи от изминалите месеци в редица държави членки. По тях сме публикували доклади, в които изобличаваме корупционни практики в тръжните процедури, при които става дума за много големи суми. Става дума също така и за сговаряне, както и други деяния, които много трудно могат да бъдат определени, тъй като са различни правните тълкувания, както и нормативните разпоредби в отделните държави членки. Сблъскваме се с подобни проблеми, когато работим и по бюджета за предоставяне на помощ. Сблъскваме се също така и с мълчалива корупция. Става дума за хора извън институциите, които се опитват да въздействат на членове на институциите, като Целта е да окажат въздействие върху тръжни процедури на ниво институции или върху предоставянето на безвъзмезна финансова помощ. Понякога има и корупционни практики, от които не проистичат преки финансови последици. Тук става дума, например, за опити за закупуване на влияние, например в парламента. Това е така наречената практика пари в брой срещу гласове в миналото бяха образувани съдебни производства, които приключиха с осъдителни присъди в редица държави членки. В други държави членки пък нямаше осъдителни присъди, въпреки че фактите бяха същите. Освен това работим и по сигнали за предложения да се дадат определени суми на членове на комисията с цел оказване на въздействие върху определени политики. Мисля, че всички знаете за какво става дума, знаете за кои държави членки става въпрос. Нека ви припомня едно мащабно разследване по твърдения за системна корупция в комисията в областта на тръжните процедури. Това разследване бе проведено преди 11 години. В момента текат производствата пред въззивните инстанции в Белгия. Виждате колко много време е необходимо за действия по наказателно правен ред. вече са взети по този случай административни и дисциплинарни мерки. Понякога корупцията е с презграничен характер. Все повече се наблюдава това явление. Опоменаваме го и в последния си годишен доклад. Лица от северноевропейска държава, която няма да назовам, са се опитали да корумпират лица в страна от югоизточна Европа. Става дума за присъединилата се най-наскоро държава. Става дума също така за системни опити за корумпиране в определен економически сектор. В случая трябва да извършваме разследвания в няколко държави членки едновременно, трябва да координираме и действията на прокуратурите в двете държави членки, които са засегнати. Що се отнася до техниките, става дума за корупционните техники и то те са описани в годишния ни доклад. Можем да ги обсъдим някой друг път по-подробно. Става дума за сговаряне между възложителите – конкретен случай е, дружество, излизащо с технически спецификации за изграждането на пътна отсечка, е разработило много ограничаващи критерии, така че да се отдаде предпочитание на един определен оферент. Само този оферент е можел да отговори на тези критерии. Всички останали оференти са били изключени от е, участие. Yet to a uh, final conviction. Предявено е било обвинение, след което е имало и осъдителна присъда. Има и други случаи, като например случаи с конфликти на интереси. По всички тези случаи трябва да се запознаем добре с подробностите по проектите, за да сме наясно дали разчетите за разходите са били неверни и дали документите са били изготвени така, че да се постигне определен резултат, който е нямало да бъде постигнат иначе, ако е бил направен анализ на разходите и ползите. Ако се направи оперативен анализ за целите на разследването на голям масив данни, то ще видим, че се появяват огромни суми в размер от по няколко милиона евро в различни документи, изготвени още от различни организации. Появяват се също така и едни и същи грешки чисто технически грешки, като правописни такива, също в документи, които уж са били изготвени от различни организации. За да установим подобни неща, трябва да се запознаем много подробно с всички детайли. Не можем да се ограничим само с оперативен одит. Трябва да предприемем много по-масштабни, по-целенасочени действия, за което са ни необходими и много повече ресурси. Именно така трябва да се работи, за да се разкриват случаи на корупция и да има яснота по детайлите, по много сложни случаи. За това са необходими обучение и обмен на опит. Работната група, която претворява законодателството в дела, всъщност може да доведе до реални промени. вземаме решения къде точно да разследваме, както и колко ресурси да вложим в дадено разследване. Ако вложим повече в едно разследване, то това ще е за сметка на друго. Инвестираме повече в онези разследвания, които според нас ще имат по-голям възпиращ ефект. Възпиращият ефект е много важен, но той не може да бъде измерен – Откакто работя в ОЛАФ, всъщност най-значителният резултат от работата му е възпиращият ефект. ОЛАФ е европейски орган на ниво европейски институции. Чрез възпиращия ефект можем да покажем – че наистина сме загрижени за хората по места. Утре ще участвам отново във ваше заседание. Ще се изкажа по-подробно по този въпрос. В рамките на кратък период от време вложихме много ресурси в целенасочени разследвания в една определена държава. Това бе косвен наш отговор на убийството на журналистката там. А какво може да се направи, за да се подобри процесът? Всяка една политическа и законодателна програма, извинете, на ниво политика и законодателство, сега сме вече стигнали на етапа, на който ще заработи активно Европейската прокуратура. Това е крайният етап на дългогодишен процес на размисъл, който започна още през 90-те. Предложението за изменение на регламента за ОЛАФ, така че е по-добре да си взаимодействаме с Европейската прокуратура, е изключително важно – има обаче и други области на законодателна дейност на национално равнище, в които може да има подобрение. Дяволът е в детайлите. В някои държави членки е необходимо да се улесни участието на външни органи, независимо дали това е ОЛАФ или Европол или прокуратурата на друга държава членка Унези държави членки, които не полагат усилия за участието на външни органи, всъщност са и унези, които много стеснително тълкуват законодателството. Те не работят активно, за да ни улеснят при предоставянето на помощ. Трябва да се изтъкне също и въпросът за корупционните практики в една държава, които се прехвърлят в друга. Става дума понякога за държави в Европейския съюз, но класическият пример е за прехвърляне на такива практики към други държави по света. Това са най-вече държави изложени на висок риск от корупция, като африканските държави, например. Някои държави членки вече са предприели немалко, за да се справят с този проблем. Други има още какво да направят. Тук е от особено голямо значение натискът ме, оказван от партньори. Олаф ще продължи да разследва сигнали за корупция в институцията и след започването на работа на Европейската прокуратура ще мине известно време, докато Европейската прокуратура заработи пълноценно. Затова, според мен, ще са необходими десетина години. И това ще е основният проблем, пред който ще е изправен следващият генерален директор на Олаф. Ще продължаваме да обменяме опит през граница и да работим за по-активна роля на неучастващите държави членки. Много се радвам, че Олаф успя да подпомогне и други в борбата срещу корупцията в работата си до тук. Мисля, че ще трябва да продължим в този дух и в бъдеще. Как можем да го направим най-добре? Можем да се включваме в политически инициативи от една страна, от друга страна трябва да провеждаме успешни разследвания, които и да приключваме с доклади, по които други да действат. Благодаря, господин Айлет. Знаем, че приключ... сте пред напускане като директор. Кариерата ви продължава другаде. За всеки случай много ви благодарим. Вие сте нещо като тайното оръжие на Олаф. Надявам се, че там нещата ще продължат стабилно. Професор Мих... Е, Михаил Леви от Института по криминология на Кардив. съповядайте. Uh, Много благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие и чест да съм тук и да говоря пред вас. Искам да започна, като коментирам за това при покриване, за което вече беше е, споменато във вашите встъпителни думи за това какви са границите на корупцията, измамата, организираната престъпност и както се вижда тук от е, диаграмата, има при покриване, което обаче не е статично ангажираността на групите е, организирана престъпност, в измамите, повишават ефективността на на престъпните начинания и това е една от характеристики. Но дори ако нямаше толкова много организирана престъпност, сигурно е имало някакви измами. Всичко зависи от дефиницията на групи за организирана престъпност. Тогава човек може да си зададе въпроса Volkswagen група за организирана престъпност ли е, ако 3-4 души търсят някаква печалба. Понятието за дефиницията на организираната престъпност може да се промени с течение на времето. Но ако говорим за престъпни предприятия. Определено Volkswagen не е такова. Определено. Но отново тези границите се е, местят, е, е, както посочих и в доклада, за цената на организираната престъпност, например италианските конструкти на организираната престъпност и това, което съществува в други страни, може да доведе до различни програми. Когато говорим за лица, подаващи сигнали за наредности, те наречените whistleblowers, трябва да съсредоточи вниманието си какви са тези разобличители, в какъв контекст, ако говорим за пазара, на незаконни услуги, например, какъв е пазара за пране на пари, какъв е пазар за корупцията. Никла Айлет вече спомена опитите да се корумпират евродепутати, членове на комисията, представители на национални представители на държавите. Има един конкретен проблем Политическата власт е свързана с, с а, държавните поръчки за стоки и услуги, особено тогава, когато има проблеми с политическата власт. Ние трябва да разгледаме действителната и потенциалната роля на разобличителите – в, за нарушаването на тези е, криминални пазари. Аз няма да говоря за този американски случай, който е академичен случай, макар че аз съм учен, няма да ви занимавам с него, но тук искам да кажа, че няма общо задължение да се съобщават криминални нарушения в Европейския съюз или другаде. В англосаксонските държави обаче или в англоговорящите държави поне, Имаше изключението а, в наше време. А, мерки за борба срещу прането на пари и задължението да се съобщават съмнения в, в, пране на пари. Това може да се разглежда като една такава разобличителна процедура, защото тя накара банките в повечето държави членки на Европейския съюз да имат задължение да а, обявяват съмненията си на властите. И това е много важно измерение – Предизвикателствата за Европа, според мен, са много значими в това отношение. Ние можем да обобщим проблема като а, последния начин. Колкото по-ендемична корупцията, толкова по-неефективни мерки за разобличаване ще бъдат, освен ако и е, е, една от проблемите, които разглеждам, например, Люксембургския казус, един от резултатите, който виждаме, PricewaterhouseCoopers а, и техните проучвания показва, че разобличаването с подаване на сигнали е един от най-важните механизми, с който научаваме за измамата. Именно за това той е толкова важен въпрос. Това беше много важно за разследването. Вие знаете, че през май тази година всъщност а, обвиняемия спечели обжалването. И споменавам сега тук различните награди. Модела на наградите всъщност не се развива а, за тези разобличители. Той е най-много развит е, в е, Съединените щати и в Южна Корея, вероятно по американско влияние. Една от трудностите е, в разобличаването, свързано с престъпна дейност, например при държавни поръчки, какво ще стане, ако има измама, засягаща Европейския съюз, как ще повлияе това върху правата на разобличителите, на кого да а, на кого са подчинените. Колкото по-ендемична корупцията в една държава или организация, толкова по-малко е вероятно да има разобличаване. Но в крайна сметка хората споделят становищата си относно правилността на докладването. Една от слабостите е предложената директива на комисията, подхода към докладването на регулаторните органи и накрая когато разглеждаме тези проблеми, ние не смятаме, че трябва да се прави практическо разграничаване между вътрешното докладване и докладването на е, регулаторните органи. Трябва да имаме повече доверие. Хората трябва много ясно да знаят на кого да съобщават наредностите и какво ще се направи след това, което не е съвсем ясно от предложенията на комисията. Благодаря. Аз ще заместя госпожа Гресле, която излезе за малко. Искам да благодаря на господин Айлет. Много е жалко, че вече нямаме е, генерални е, е, реакции служители. Аз, моя университет е в Слонзи е, и ние работим в тясно сътрудничество с, с университета в Кардив. Следващото изказване е на господин Кантони. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност днес да говоря по тази твърде важна тема. Ще ви представя опита на Италия в областта на борбата с корупциите. Знаете, оглавявам службата за антикорупция. Но ще започна с това, че смятам, че е извънредно важен досегашният дебат. Оставам с впечатление, че във всички изказвания – става ясно нещо, което и ние като италиански орган смятаме за неизбежно, а именно, че Европейският съюз трябва да играе по-активна роля за разработване на обща политика, преди всичко по отношение на предотвратяването на корупцията. В Европейския съюз често се извършва обмен Констатирали сме, че политиката в областта на превенцията на корупцията е много различна в различните държави членки. Няма най-малък общ знаменател между тях. Много по-хомогенна -хомо е много повече хомогенност има между антикорупционните органи на Балканите, отколкото между съответните органи в Западна Европа. Сега накратко за италианския опит. До 2012 година борбата с корупцията в Италия се провеждаше преди всичко репресивно, т.е прокуратура, присъди и прочие и прочие. Всички си спомняте началото на 90-те години, когато в Италия започна едно от най-големите разследвания в е, областта на корупцията – маниполите. Репресивната мярка обаче винаги следва случая на корупция – Репресивната мярка, освен това, се отнася до конкретния случай. А корупцията е престъпление, което се отличава с това, че не се знае точно колко често се осъществява и е много трудно да получи количествена оценка сложността на провеждането на превантивна политика в Италия е свързана и с факта, че трябва да спазваме международни конвенции. Конвенцията от 2003 година, както и двете конвенции на съвета на Европа. От 2012 година имаме закон 190, известен като закона Северино в Италия, а, той е кръстен на тогавашния министър на правосъдието, който много се бори за този закон. Решаващото в превентивната политика е, че има три стълба, които са от голямо значение за предотвратяването на корупция. Първо, Ограничени са възможностите ни да прибягваме до международния опит. Международните конвенции, които споменах, всъщност не идентифицират конкретни модели за превенция на корупция. Задача на държавите членки е да определят какви мерки ще предприемат в това отношение. В Италия, както казах, имаме три стълба. Първо, господства представата, че а, а, философията за репресиите трябва да се обърне наопак. И забравих да спомена, че програми, програмите за а, превенция се отнасят само до корупция в а, публичната администрация, не в частния сектор. Така че първото решаващо нещо в новата стратегия за превенция е създаването на альтернативна представа за публичната а, а, администрация, която вече не е само обект на контрол от страна на правоохранителните мерки, а и а, обект, а, субект, а, който се бори с превенцията. Създават се планове за а, превенция на корупцията. Те е предвидени в споменатия закон номер 190. Става въпрос за инструмент, който предвижда същите мерки, е, критерии за съответствие, както в частния сектор. Анализ на риска, идентифициране на възможните мерки за управление или смягчаване на риска. Тези планове трябва да бъдат приети от всички е, служби на публичната администрация в Италия. Тоест всички служби на публичната е, администрация са задължени да се придържат и да осъществяват този антикорупционен план. Има две нива. Имаме национален план, който се приема от Националната служба за борба с корупцията и се прилага от него включително и чрез обмен с всички засегнати страни. Този план е нещо като рамка, а, по, по която се ориентират отделните а, административни случаи а, и прилагат своите планове в зависимост от специфичните рискове, които съществуват в техния сектор, в техния резор. Също така законът предвижда задължителни мерки за всички административни органи. Изисква се, например, ротация на персонала, защото един от основните рискове за корупция е застояването на служителите, на държавните служители на едно място. Те трябва да а, а, работят на ротационен принцип. Освен това, разбира се, се предвижда принцип за защита на хората, подаващи сигнали. А, с голям интерес слушах господин Леви. Още през 2012 година в Италия беше прият закон, който беше изменен през 2017 година, предвиждащ именно а, укрепване на механизма за защита на изобличителите. Освен това се предвиждат редица строги административни санкции, когато има дискриминативно поведение по отношение на изобличителите в администрацията. Предвиждат се и административни мерки, санкции за случаите, когато администрацията не спазва изискванията за защита на изобличителите. Програмите предвиждат също така във всяка администрация да има лице, отговарящо за предотвратяване на корупцията. По този начин възниква мрежа за превенция на корупцията, защото във всички служби на админи... публичната администрация трябва да има лице, отговарящо за прилагането на антикорупционния план, който е прият от политиците. И това лице отговаря за прилагането, за реализацията. А, същото лице е в пряк контакт с националния орган за борба с корупцията, по който е, и се явява нещо като интерфейс между администрацията и политиката. Плановете за предотвратяване на корупцията съществуват в Италия вече повече от 5 години. Нивото на осъществяването им достига над 90%, т.е. почти всички административни служби имат такъв план и го прилагат за още повече, че при неприемане на такъв план има лична административна санкция по отношение на лицата отговорни за това, че няма такъв план. В момента се разглежда качеството на тези планове, защото въпросът не е да има планове, а, а, а те да са добри преди всичко по отношение на анализа на риска. Много са обещаващи, обещаващи резултатите от първата фаза на анализа, но още сме много далеч от истински качествените планове. Вторият стълб в нашата страна е свързан с принципа на максималната прозрачност. Разбира се, че прозрачността е най-решаващият фактор за предотвратяване на корупцията – тъй като се формира съзнание и се формира доверие между институциите и гражданите. Известно е, че корупцията е най- голяма там, където доверието на гражданите към а, публичната администрация е най-низко. Чрез прозрачност се извършва контрол и се повишава доверието на гражданите към административните органи. В Италия има два общи инструмента с цел е, прозрачност. Всички административни органи са задължени да публикуват на интернет страниците си данни, включително и така наречените чувствителни данни. Тези данни трябва да бъдат общо достъпни и да могат да се обменят. Става въпрос преди всичко за така наречената чувствителна информация. Тоест, имуществото на ръководен персонал, информация за обществени поръчки. Навсякъде, където на теория може да възникне корупция. Този механизъм на публичност междувременно се прилага от почти всички административни органи и служби, като това става на базата на закон от 2016 година, който освен публикуването изисква всички граждани да имат достъп до публикуваните данни. Тоест системата е нещо като хартата за а, достъп до информация в англосаксонския свят. По-конкретно се предвижда всички данни, с които разполага администрацията, да бъдат предоставяни на гражданите без отделния гражданин да трябва да доказва, че има право на достъп или има полза от достъпа. Първият закон беше от 2013 година, вторият от 2016 година и сега берем първите плодове. Националният орган за антикорупция проведе мониторинг за използването на тази система в 20-те най-големи града на страната. Беше установено, че достъпът на гражданите до тези данни се осъществява доста често и че гражданите търсят не до не толкова лични дами. Не, не се, е, е, прозрачността не, из, не изисква дигитален воюризъм, Напротив, насърчава се а, желанието на гражданите да разглеждат чувствителна информация. Интернет страниците, контролирани най-вече от гражданите, са свързани с обществените поръчки, особено в областта на строителството. Третият стълб, на който се крепи политиката за превенция, е укрепването на независимостта на публичната администрация и нейните служители. Колкото повече държавни служители са неутрални като партийна преднадлежност, толкова е по-ниска опасността от корумпирането им. Неутралитетът е, е, се осъществява на базата на два закона. Първо, избягване на ком конфликт на интереси. Конфликтът на интереси е много тясно свързан с темата за корупцията. В администрацията много често причина за корупцията са конфликти на интереси. Съществуването на публични интереси, които се припокриват с частни интереси. Необходимостта за деклариране на конфликт на интереси е неизбежен инструмент. Необходимо е да има инструменти, които да изясняват и контактите, взаимоотношенията между публичната и частната сфера. През 2012 година, чрез закон номер 190, беше изяснена възможността, наречена на английски въртяща врата. А, сега има правила за напускане на администрацията, преминаване в частния сектор, има правила за несъвместимост на едновременното заемане на повече от един поста, постове. По-нататък за щита, защита на неутралитета и придържане към кодекси за етични кодекси. В закон 190 се предвижда всички публични администрации да имат свои етични кодекси. Те са кодекси за поведение, не просто етични кодекси. Кодекси, които включват и дисциплинарни санкции и възможност при рецидив съответното лице да бъде уволнено, освободено от длъжност. Е, този кодекс на поведение има за цел да опише, така да се каже, идеалния държавен служител. Неподкупен и неподлежащ на корупция. Разбира се, че такъв един кодекс е много голямо предизвикателство. Тези кодекси, които се разработиха на национално ниво, са много строги, включително и по отношение на правилата за поведение. Примерно изрично е казано, че е забранено да се приемат каквито и да било подаръци. освен ако те са с незначителна материална стойност, крайно незначителна материална стойност. Същевременно е важна и ролята на Националната служба за борба с корупцията. Службата е независима, членовете на управата и се номинират от правителството, но по строго определен механизъм и условието е да има одобрение на две трети от депутатите в италианския парламент. Това се прави именно за да се предотврати а, конфликта на а, политическите интереси и а, интересите на членовете на, на, на управата на службата. Техният мандат е 5 годишен, службата е мандатна. Ако някой е бил политик, не може да стане член на антикорупционния орган, за да бъде органа възможно най-неутрален и независим. Органът има много важни правомощия. Може да провежда инспекции, проверки може да прибягва и до помощта на финансовата полиция. Към финансовата полиция специално за това беше създадено така нареченото антикорупционно звено, което отговаря за сътрудничеството с антикорупционния орган в рамките, примерно, на инспекции. В някои специфични случаи органът може да налага санкции, ако не се спазват законите. Например, в случай на обществени поръчки, при които няма достатъчна прозрачност когато имущественото състояние на висши служители не е декларирано. Освен това има система за финансиране на органа, което не е пряко от бюджета. Ние се финансираме на пазара, така да се каже, тъй като се занимаваме с обществени поръчки. Така че много малко пари влизат в нашите каси. Сега не мога да кажа какви са резултатите на органа по превенция на корупцията, постигнати до този момент. Бяха посочени положителни резултати, но въпросът за количествената оценка за измерването на корупцията е много важен, защото размерът на корупция, определенето на размера на корупцията е много важен за борбата с нея. Също така и за да се избегне популизма, който непрекъснато инструментализира корупцията. Но трудно са измерими до сегашните резултати. До този момент не разполагаме с обективни индикатори за това, за превентивните мерки. мерки превентивните мерки по априори са неизмерими не подлежат на количествено измерване, защото ако нещо не бъде, ако не се случи корупция, това не означава непременно, че е имало ефективна антикорупционна мярка. Трябва да имаме индикатори за количествено измерване на превенцията – това трябва да стане в сътрудничество с другите органи, Министерство на правосъдието, Министерство на економиката. А, на базата с тези, на сътрудничество с тези а, а, ведомства и с европейски пари, нашата служба повежда проект, който ще бъде приключен през 2021 година. И накрая, корупцията не може да се измери. Има един индекс с ограничени възможности – който всяка година се присъжда от Transparency International, но този индекс, на базата на този индекс можем поне така да се каже синтетично да оценим размера на корупцията. През последните десетилетия а, Италия се е качила с 15 места нагоре от 69-то на 45-то място сме се изкачили в списъка на Transparency International. Това все пак е някакво подобрение. А причината е не, че се е свършила корупцията. Напротив, всички сте чували за скандалите в Италия, но възприятието на гражданите се е променило. Усещането им – Усещането на хората е такова, че започват да гледат положително на работата на прокуратурата и на антикорупционния орган. И най-накрая ще ми позволите да отбележа, че много от мерките предприяти от антикорупционния орган са били наречени най-добри практики, включително и от ОИСР, включително и за дейността ни в областта на обществените поръчки. Тези мерки бяха определени като мерки, които си заслужава да се прилагат и в други страни. Превенцията изисква дълъг път. Превенцията не носи краткосрочни плодове. Но във всички случаи тя трябва да бъде структурно възприета в ДНК системите на държавите членки. Освен това, трябва да се борим с мнението за Италия като за една от най-корумпираните страни. Благодаря ви за вашето изказване. Е, е, не ви прекъснах, защото винаги е добре да получим практически примери. Сега може би ще дам първата възможност на нашите два, две докладчици да задават въпроси или да коментират. Много благодаря. Имам въпрос главно за, към професор Леви. Аз бих желала да зная как вие оценявате ролята на журналистите в процеса на борбата с, срещу корупцията. Моят въпрос е мотивиран от факта, че тук в Европейския парламент, когато работим от време на време и, не, и е, често се появяват е, различни становища за това дали трябва да се финансира е, разузнавателната, разследващата журналистика от бюджета на Европейския съюз? Дали това ще създаде заплахи и ако да, какви конкретни а, заплахи? А, нека председателя, нека всички да зададат въпроси, тогава а, ще отговорим. Благодаря. Искам да благодаря на всички другите ни трима докладчици за това, особено господин Кантона, за това, че той от разказа за италиански опис. Благодаря за вашия принос. Имам въпрос към господин Айле. Това, което споменахте, е изключително интересно. Имаше няколко аспекта за които бихме искали да чуем повече информация. Вие говорихте за проблема за купуването на гласове и е, финансовите компенсации. Това са неща, които виждаме в Италия. Можете ли да ни дадете малко повече информация по този въпрос? И можете ли да ни кажете за адаптирането на законодателството, по-специално европейското законодателство във връзка с това, което се случва в държавите членки. Можете ли да ни предоставите малко повече информация за нещо друго, което споменахте? Говорихте за а, това, че корупцията често е трансгранично явление, инвестират се пари в други държави. А, пътуват незаконно от една страна в друга. На мен ми беше много интересно да чуя това, което вие казахте за специалните възможности, специалните мерки, които се прилагат. Можете ли малко повече да ни кажете за това как смятате, че можем да се борим по да се борим срещу тази трансгранична корупция? Благодаря ви. Имаше е, няколко въпроса. Първия беше към професор Леви, може би след това господин Айлет и ако господин Кантон иска да добави нещо, е, ще бъдем благодарни. Благодаря за отличните въпроси. В известен смисъл разследващата журналистика е форма на подаване на сигнали, тъй нареченото whistleblowing, и насочва съзнанието ни върху важните проблеми за публичната легитимност, която много често се, из, се изключва от дебата за сигналите. Дали разследващата организа... журналистика трябва директно да се финансира от европейския бюджет. Това не е нещо, което да съм обмислял предварително, но това трябва да бъде направено чрез е, определен е, процес, иначе може да се създадат е, проблеми а, и да се мисли, че разследващата журналистика се отклонява от европейските институции. Това е една от критиките а, във връзка с доклада за корупцията и борбата срещу нея. Мисля, че ще бъде добра идея а, защото по-голямата част от финансирането идва от а, публични източници, от държавни източници или от процеси, които имат интерес да нарушат репутацията на разследващите журналисти. А ролята на финансирането на журналистите много често е мярка за нарушаване на техния имидж. И аз мисля, че, обаче, че ако се разследват тия въпроси, това ще бъде с положителни последици, защото финансирането на вестници намалява значително с течение на времето. Е, има дарения, и, а, които трябва да се разглеждат през а, консорциума. Разследващата журналистика, която е свършила много повече добри неща от много институции, трябва да получи заслуженото. Господин Найлет. Благодаря, господин председател. Сега по въпроса за журналистиката може би а, мога да спомена а, само един коментар. Като професионален а, държавен служител, аз наистина съм ангажиран с, с едни отношения на любов и омраза а, с журналистиката, особено тогава, когато се говори за финансиране на журналистиката. А, защото това наистина може да тръгне на криво на това, което а, проистича от опита ми, е, че продукцията на а, разследващата журналистика може да бъде много полезен ресурс, но заплахата на тази журналистика е възпиращ фактор и наистина понякога е дразнещо тогава, когато задават въпрос, който не искаме да ни бъде зададен или по неподходящо време. А, понякога това е много полезно по-рано, когато беше създаден ОЛАФ като официален орган, който да ни помогне да работим с журналистическата професия, много добри неща бяха свършени за разбирането на потребностите на журналистите, но и а, журналистите трябва да разберат нашите потребности. Трябва да има един здравословен диалог. А, сега по конкретния въпрос до мен. А, когато говорих за плащане, за купуване на гласове, аз ам, имах предвид някои разследвания, които бяха направени за предлагане на, на пари на редица евродепутати от различни държави и а, резултатите от съдебните решения в различните държави. Сега не искам да говоря повече, защото може би не, не помня добре а, детайлите, но общо зато искам да очертая общата картина. Един член на Европейската комисия а, е обект на съмнение, че би бил склонен да приеме пари. А, това фокусира много внимание от страна на пресата в съответната държава членка, но не искам да добавям повече в този а, в този проект. Сега, по въпроса за сроковете за адаптирането на законодателството, а, е, всички държави членки трябва да могат да водят наказателно преследване срещу а, хора, пребиваващи на тяхната държава във връзка с, с подкупи. Аз не мога да цитирам тук а, а, конкретни неща. А, по памет. Някои държави членки са по-активни в това отношение. Може би една държава членка а, дори да не е имала подобни проблеми, а, трябва да хармонизира това законодателство, защото не се знае кога и на нещо и се случи. Има случаи, в които законодателството е представено като предотвратяващо активното сътрудничество. Разбирам, че в Словакия и в Чешката република наказателните кодекси по очевидни причини са много сходни, но една от тези две държави активно улеснява ОЛАФ и други международни и европейски органи да си сътрудничат с, с, с съдебната система, докато другата държава тълкува законодателството а, на, а, по различен начин. Те казват да, благодарим за информацията, ние не можем обаче да обсъждаме тези проблеми и много е важно държавите членки да полесняват помощта, помощта, която сме готови да им окажем и да има диалог на лоялно сътрудничество. Това исках да кажа. Доктор Гресле, благодаря за любезните ви бележки. Ако ако продължавате да, е, да фигурира 12 юли в програмата, аз ще дойда. Господин Кантони. Благодаря. Що се отнася до значението на разследващата журналистика – това, което се нарича в щатите кучета пазачи, Watch Dogs. Мисля, че това е изключително важен момент от борбата срещу корупцията. Важно е разследващите журналисти да разкриват случаите на корупция. Журналистиката всъщност има смисъл само тогава, когато разкрива. Една от нашите положителни констатации е, че информацията, публикувана на уебсайтовете на публичните служби, се използва от журналисти, за да видят дали има някакви нарушения, примерно при обществена поръчка, не непременно корупция, просто някаква допусната грешка е, информацията е много важна за превенцията. И тъкмо защото става въпрос за разследваща журналистка, лично аз бих се въздържал от предоставяне на публични средства, освен ако няма някакъв крайно обективен механизъм за това. Защото публичните средства винаги се съпътстват от рискове определен вид журнализъм, примерно, може да бъде насочен в определена посока. А за разследващия журналист може би е добре да се предвидят данъчни облегчения, така че всички журналисти, независимо от сферата си на дейност, да спазват определени условия, за да получат економически изгода. Благодаря ви. Няма други желащи да се изкажат. Нека преминем тогава към заключителните бележки на докладчиците. Първо госпожа Киничи, след това госпожа Питера. Благодаря. Искам още веднъж да благодаря на нашите гости за изключително важните презентации, които направиха днес. Изводът, който мога да направя, е че ангажираността в а, рамките на борбата с корупцията е в развитие. Работата продължава. Стана ясно, че Европейският съюз трябва да заеме много ясна позиция по отношение на феномена – вече беше казано, че със сигурност има напредък, но в никакъв случай не е постигнато достатъчно. И от днешните изказвания стана ясно преди всичко, че са ни необходими съответните норми, правни норми, но те и то по посока на максимална хармонизация на националното законодателство в областта, като се определят възможно най-високи стандарти а, за борба с корупцията. Тук искам да уточня, че доклада, който ще изискваме на две години от комисията е от решаващо значение – защото действително е, европейският семестър дава информация на базата, на която можем да отправяме препоръки към държавите членки. Но двугодишният доклад ще даде много по-ясна рамка, по-ясна представа за размера на корупцията в Европейския съюз, както и ще предложи база за предприемане на ефективни мерки в зависимост от спецификите на отделните страни, защото, както чухме, ситуацията в различните страни е доста различна. Тоест, това е един важен извод от днес, че ни трябват адекватни правни разпоредби и две годишен доклад на а, комисията. Благодаря и на представителя на Интербол за отличното сътрудничество. Сътрудничеството във всички сектори е изключително важно за борбата най-вече с трансграничната корупция. Като италянка имам пълното право да го кажа. Като италианка знам много добре колко е важно международното сътрудничество. Така че насърчаването на това сътрудничество е още един много важен аспект. И още един момент, който изкристализира. Представителят на Transparency International повдигна този въпрос. Борбата с корупцията трябва да се провежда не само в рамките на специфичните антикорупционни органи. Борбата с корупцията трябва да бъде, така да се каже, междуведомствена. Защото за европейските граждани корупцията е основна причина за загриженост и подкопава доверието им към институциите в техните страни, в Европа и към европейската политика изобщо. Така че този аспект е от изключително значение, което ме довежда до последния извод. След което разбира се, че и колегите ще получат думата. Много е важно да има стимули за обрат на културата на превенция на корупцията. Госпожа Кантоне, а господин Кантоне, ясно каза, че е важно най-вече да се насърчава превенцията в публичния сектор и то навсякъде повсеместно. Днес получихме много полезна информация, полезна за работата ни в Европейския парламент. Да, до момента е постигнат напредък, несъмнено, но на практика всъщност голяма част от постигнатото е на базата на репресия – Тоест, предоста... Е, нещата са предоставени на наказателно-правните органи в отделните страни. Като според мен е, тежестта трябва все повече да пада върху превенцията тъй като корупцията, както чухме няколко пъти, е трансгранична и това е аспект, който не бива да бъде пренебрегван. Трябва да знаем, че често цели престъпни организации действат в областта на корупцията. Затова превенцията е от изключително значение. Същевременно превенцията означава съществуване на правни норми и закони. Превенцията означава и създаване на система, залагаща на превенцията, най-вече там, където е най-лесно всъщност в а, публичния сектор но превенцията означава и промяна на мисленето. такъв откровен обмен на мнения като днешния е много важен, включително и за гражданите, които наистина се интересуват от тази тема. Пак казвам, необходима е промяна на мисленето, на менталитета и преминаване към активно чувство за отговорност на всички и на гражданите и на онези, които носят административна отговорност. Но по принцип се отнася за всички граждани. Както беше казано, необходимо е промяна на мисленето в защита на публичния интерес. Тук е тук трябва и европейските институции да изиграят своята роля, за да може да се промени мисленето, да се промени културата. Разполагаме с инструментите за ефективна борба с корупцията. Благодаря на всички гости, които имахме възможност да изслушаме днес. Информацията от тях беше изключително важна и ценна за работата ни в парламент. Благодаря, госпожа Питера. Благодаря. От свое име нека също благодаря за изключително интересните представяния. Съгласна съм с всичко, което казаха колегите. Напълно съм съгласна. Единственото, което мога да добавя е, че гостите ни току-що потвърдиха, че в борбата срещу измамите и корупцията вече разполагаме с институции с дългогодишен опит. Тези институции винаги могат да разчитат на подкрепата на експерти, които от години работят в областта. експерти, които наистина работят ентусиазирано, а от ентусиазма винаги проистичат и по-добри резултати. За мен днешното изслушване наистина бе вдъхновяващо. Би било добре, според мен, такива срещи да се организират редовно, да речем поведнъж годишно, така че да можем да обменим помежду си опит, да отправим критика, но и със задоволство да отбележим малките стъпки напред – така, наистина ще можем да бъдем оптимисти по отношение на борбата с корупцията. Благодаря. Заключение, госпожа Гресле. Благодаря на всички, включително и на двете, колег... на, на двете колеги, които са докладчици защото не бива да говорим само за това, което липсва и не е свършено. Това само води до разочарование преди всичко сред населението, което очаква от нас а, аспекти. Затова смятам, че е опасно основната така а, нишка да бъде, че не е достатъчно направеното. Виждаме какви са последствията от това. Например, дебата за обежище където, за който никой не вярва, че има някакви успехи. Въпросът е как продаваш нещата, как ги представяш. Първо, е, предлагам да, е, да наблегнем на успехите си. Освен това, разбира се, че трябва да идентифицираме слабостите. От, е, помня точно деня на публикуването на доклада на комисията през 2014 година, точно преди европейските избори, бях много благодарна за това в, в институциите. Ня... Тогава обаче някои се възползваха от, така да се каже, от селективно четене, за да насочат дебата за европейските избори. Разбира се, че такъв доклад не е задължително да бъде публикуван 2-3 седмици преди изборите, а много преди това. Или пък, е, освен това, да бъде ясен и недвусначен. Разбира се, че е голяма грешка да не се посочват е, слабостите. Трябва да продължим да го правим а, начина по който се третира темата в европейския семестър не е мястото. Това вече, за това вече се разбрахме. Мисля, че ни трябва а, доклад от комисията като последваща информация. Също така ни трябва де, е, действащ механизъм за наблюдение. Например, механизма за сътрудничество и мониторинг за Румъния и България излезе без зъб тигър, за съжаление. Значи въпросът е как да а, дадем на тигъра зъби. Или механизмите ще бъдат такива, че да са забати наистина, или... Haben wir es damit mit einem neuen zahnlosen Tiger zu tun, der nur so tut, als hätte er или според новото предложение на Комисията за върховенството на закона. Защото ежедневно виждаме какво трябва да се направи. Мисля, че е по-добре тигърът да има зъби. Но ясно е едно. най-важно е прилагането. Ако комисията няма кораж да провежда този дебат, сме загубени. Знаем, че нещата са е, са сложни, особено във времена на криза. Темата за журналистите, да, тя е много важна, и, но мисля, че трябва да я обсъждаме с подобаващо внимание защото разкриването на корупция стана средство за политическа разправа в някои страни. Примерно в Молдова държавния глава излиза по телевизията, казва в моята страна всички европейски средства, се злоупотребява с всички европейски средства. Искахме да отидем в Молдова, да видим какво става, но не, това не беше допуснато. Така че подобен проблем има в Словакия, за който не знаем дали е а, е, публичен балон или а, е, е реален. Така че е нечестно а, е, към онези, които се отнасят сериозно към темата, да я използваме като инструмент за а, политическа разправа. И освен това, журналистите трябва да доказват своите тези. А, случаят в Словакия показа, че е, има европейски програми, които са е, подплатени с много пари и които отиват в определени а, е, издателства и, и медии. Ние трябва да спрем тези пари, защото от тях само едни хора стават по-богати. И след това използват своите медии за изнудване в кавички. Това е абсолютно недопустимо така че трябва да намерим начин да му се противопоставим. Това са нещата, по които ще продължим да работим. Разчитайте на нас. Имаме дълга памет. Освен това, до година имаме чудесната възможност, свързана с избора на председателя на комисията. Мисля, че ще можем да поговорим с него по някои теми. Тъй, че ни чакат добри времена, сигурна съм. Тези, които имат вътрешна информация, знаят за какво говоря. Благодаря много, благодаря и на теб, Дерек. Малко съм така извън строя днес. Благодаря за това, че обсъдихме темата. Така че връщам думата на Дерек. Thank you very much. It's a pleasant surprise. I was just going to switch off and, um, and, and relax. So uh, let, let... Нека сега преминем към следващата точка. Благодаря на всички, които участваха в разискванията по предходната. Много бяха интересни. Слушахме много различни институции, представители на научните среди и на НПО. Винаги е полезно да има такъв широк диапазон от гледни точки. Благодаря за това. Сега точка пета информационен доклад на Европейската сметна палата на тема Интеграцията на мигрантите от държави извън Европейския съюз. Госпожа Иванова, Давам ви думата. След това ще преминем към докладчиците и към колеги. Благодаря, господин председател. Винаги е удоволствие за мен да представям на Комисията по бюджетен контрол нашите констатации. Днес ми предстои да се изкажа по две точки от дневния ви ред. Първо по информационния доклад за интегрирането на мигрантите благодаря ви още веднъж за поканата. Сега направо по същество. Неодавнашното увеличение на броя на търсещите закрила в Европейския съюз постави ударението върху европейската политика в тази област. До 2017 година почти 3,7 милиона души са поискали обежище за първи път в Европейския съюз. Три пъти повече, отколкото преди 3, 3 години преди това. Други идват в Европейския съюз поради други причини, за да учат, за да посещават семейства и приятели и други. Броят на мигрантите, пребиваващи в Съюза, които нямат европейско гражданство, е възлиза на около 4% от броя на населението на Съюза. От тези хора могат да проистекат ползи, данъчни и економически но има различни видове мигранти. Интеграцията изисква действие в редица области, като образование, жилищно настаняване, заетост. Интегрирането на мигрантите е предизвикателство пред целия Европейски съюз. Интегрирането на мигрантите спада предимно към компетенциите на държавите членки. Европейският съюз следва да предоставя на държавите членки стимули и да ги подпомага в това отношение. Докладът, който ще ви представя днес, не е аудиторски доклад, въпреки че използвахме същите строги стандарти за качество. В текста се обобщават стандартите, използвани от европейските институции в областта на интеграцията, най-вече от гледна точка на неодавнашното увеличение на броя на мигрантите. Правим също така преглед и на интеграционните политики в държавите членки. Анализираме и ролята на Европейския съюз при оформянето на тези политики. Във връзка с това установяваме 7 предизвикателства по отношение на интегрирането на мигрантите първото предизвикателство. Според проучванията, колкото по-рано се започне с интеграцията, толкова по-вероятна е тя да бъде успешна. Държавите членки имат право на осмотрение по отношение на миграционните си политики, поради което и мигрантите се преместват от държавата, в която първо са влезли на наша територия, в други. Това отлага началото на интеграционния процес. Друг фактор, който го отлага е дългият период от време, необходим за разглеждането на молбите. Второто предизвикателство е свързано с политиките за недопускане на дискриминация. Повечето държави членки прилагат такива политики, но според едно проучване от 2017 мнозинството от европейците имат отрицателни нагласи спрямо хора от извън Европейския съюз. Според нашето проучване, в четири държави членки цялостното отношение на населението им към мигрантите оказва отрицателно въздействие върху интеграцията. Третото установено от нас предизвикателство е финансирането. По европейския бюджет се финансират редица фондове, по които може да се финансира интеграцията. В отговор на неодавнашното увеличение на броя на мигрантите, Съюзът мобилизира 5 милиарда под формата на финансиране. 115 милиона бяха заделени по линия на фонда АМИФ, фонда за обежище, миграция и интеграция. Потенциално наличната сума е висока, но само по АМИФ, по който сумата е ниска в сравнение с другите структурни фондове, има реално данни за интеграцията. Общият размер на сумата инвестирана от държавите членки за интеграция, не е известен. Не е известно и колко мигранти са се възползвали. В контекста на междинния преглед на АМИ, в държавите членки въпреки това заявяват, че ще има нужда от повече финансиране за интегриране. Според нас, ефективното интегриране изисква надежна и всеобхватна оценка на потребностите. Това трябва да бъде и надлежно финансирано в подходящия момент без да има надежден ден разчет за необходимото финансиране на национално равнище, без да се знае как финансирането от Европейския съюз може да допълни действията на държавите членки, е вероятно интеграционните политики да не са ефективни. Четвъртото предизвикателство е свързано с плана за действие на Комисията за миграцията, прият през 2016. По плана държавите членки се насърчават да положат усилия за прилагането на допълнителни мерки на национално ниво. Въпреки това, по тези мерки няма да има мониторинг от страна на комисията. Така може да се ограничат възможностите за допълнително подпомагане на държавите членки. Петото предизвикателство, което установихме е, че подпомагането на всички мигранти в рамките на всички области на политика, продължава да е трудно. В някои държави членки има национални интеграционни политики, в други се предприемат действия на регионално и местно равнище, в трети има други политики за интегриране на мигрантите. Установихме, че много държави членки не предприемат действия по отношение на някои групи мигранти, като например младежи или лица без гражданство. Освен това, Върховната аудиторска институция установи няколко недостатъка при разработването и прилагането на интеграционните политики на държавите членки. Важно е всички мигранти да бъдат подпомагани във всички относими области. Шестото предизвикателство е свързано с наличността на данни. Финансирането по Европейския съюз не изисква от държавите членки да извършват мониторинг върху конкретните резултати на, за мигрантите. Около една трета от участвалите в проучването ни заявиха, че не са използвали никакви показатели за мониторинг на резултатите. Освен това, Върховният аудиторски орган докладва, че няма достатъчна информация за интеграционните мерки. Установява също и редица слабости в системите за мониторинг на държавите членки. Мониторингът върху резултатите от интеграционните политики, основан на добри показатели, ще даде възможност на заинтересованите страни да установят слабостите и да направят съответните промени. Председателката, моля да говорите по-бавно. Ако няма такъв анализ, може и да не се откликне на реалните потребности на мигрантите. Седмото предизвикателство става дума за сложността на механизмите за финансиране. Според законодателството, държавите членки трябва да разполагат с механизми за координиране с цел максимално полезно взаимодействие и свеждане до минимум на припокриванията. Проучването ни обаче показва, че не във всички държави членки има такива механизми. Само три държави членки са излезли с насоки за координацията. Необходимо е държавите членки да изиграят по- активна роля. Това е особено важно, като се има предвид многостепенното управление на фондовете. Те се управляват на местно и регионално ниво както и на ниво общини. Ако няма добра, ефективна координация на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки, сложността на механизмите за финансиране може да доведе до неефективно и неефикасно прилагане на политиката. Интегрирането на мигрантите в обществата на Европейския съюз не е лесен процес, особено като се има предвид значителното увеличение на броя на мигрантите през изминалите 10 години. Но Европейският съюз се поел съответния ангажимент. От, от ефективната интеграция могат да проистекат редица социални, данъчни и финансови предимства за засегнатите държави членки. Надявам се, че нашият доклад ще ви е полезен при по-нататъчната ви работа за подобряването на европейското законодателство в тази област. Благодаря. Представянето е предвидено да е кратко, за това ще дам думата само на докладчика и може би на докладчиците в сянка. Господин Виегаш. Donc je, je vais m'exprimer en, en français. Donc ще... Добър ден, аз ще говоря на френски. Аз искам да ви помоля за разбиране без критика към преводачите. Ние зачитаме техни, тяхта борба, просто бях подготвил а, изказването си на португалски, трябваше да го приведа на френски и се извинявам, ако не съм съвсем ясен. Това е една тема, която е много интересна. Аз ще започна с пример жена ми работи в начално училище и ние получихме, а, е, ние, а, е, получихме сирийски деца и са, са, са прост, нещата са прости. Когато а, изведнъж се виждат всички тези отрицателни картини, а, терористи и така нататък. И детето, което дойде сиричето, отказа да се храни, защото се задействаха защитните му рефлекси. А, а, след това обаче то започна да се храни и а, се интегрира и започна да превежда за братовчечето си. А, сега, това а, засяга една малка част на беженците, а именно онези, които са в незаконните незаконните мрежи, всъщност те са най-големия ни проблем. Естествено, трябва да интегрираме, трябва да помагаме. Нещата не са идеални, може да се намерят всякакви примери на всякъде, но въпреки всичко трябва да се запази приоритета на политиката на Европейския съюз, който продължава да държи беженците в лагери в Турция и другаде, трябва това да спре и това трябва да бъде трябва да бъде приоритета. Трябва да се разбере, че тези хора са човешки, че това са човешки същества и да се борим срещу предразсъдъците а, които са а, обект на това отношение. Мисля, че докладът е много важен, мисля, че е оптимистичен също така, защото има и добри примери, успешни примери. Има един проблем, който ми се струва а, важен, отнася се за неща, които трябва да направят националните държави. Трябва да се даде роля на общинските власти, за да да могат да се справят, защото те са най-близо и те са в състояние да намерят най-доброто решение, да интегрират тези хора. Това, което ми се струва критично, е този модел, който се а, подкрепя твърде много от неправителствените организации. Очевидно нямаме нищо против неправителствените организации, но те не могат а, да гарантират а, достатъчно дейността си а, дългосрочно. Те, например, имат финансиране за един период от две години и в никакъв случай не могат да гарантират приемственост и продължаване на съответните мерки. Това е естествено държавата трябва да предприеме структурирани действия, разбира се, с помощта на а, неправителствените организации, но това от отнема много време. Тези мрежи отнемат много време, но трябва да се създаде стратегия в работата и виждаме доброволните действия, които са много важни и много ценни, но въпреки всичко там има проблем на а, дългосрочността на тяхната работа. Председателя а, преводачите, които подкрепихте, ще прекъснат в 12.30, така че ако обичате, приключайте, каза председателя. Естествено, а, а, трябва да се подходи като директива. А, аз бих искал да настоя на този въпрос. Това може би е решение, може би е стандарт, няма значение. А, каква е логиката. Това е директива, която може да даде рамка на нашата работа и да даде един количествен анализ, който да бъде по-обективен и същевременно искам да чуя вашето становище за показателите от Сарагоса. Благодаря, господин Али. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда много кратък. Госпожа Иванова, уважаеми колеги, първо искам да оценя високо проучването, което беше представено от госпожа Иванова. Е, интегрирането на мигрантите е много важно за е, европейското общество. Ние трябва да имаме подробна информация за ситуацията. Документите се основават на широка гама източници, служители от комисията, съответните агенции, а също така проучвания в държавите членки и различни публикации. След като се обработи съответната информация, трябва да се представи представи реалната картина в сферата на миграцията и интеграцията. В процеса на интеграцията, който се оказа много сложен, се създават редица предизвикателства, повечето от аспектите на проблемите се проявяват, проявяват правата на човека са един от тях. Искам да помоля пояснение на някои от нещата. В параграф 4 се дават процентите на а, а, мигрантите, които живеят, които се заселват в Европейския съюз, но голям процент от тях не е известен и ако той не е известен, няма да може да се оценят какви са техните потребности и да бъдем ефикасни в процеса на интеграция. В доклада се вижда, че 77% от мигрантите са в част от, в пет от държавите членки членки а, и а, трябва да се проучат проблемите. Шест а, фигура показва селективните показатели, които се измерват, а, с която се измерва разликата между мигрантите извън Европейския съюз и накрая а, осма фигура показва факторите за подкрепа на интеграцията и фондовете. За мен е много интересно как се използват фондовете и съм любопитен защо някои от фондовете се използват от такъв малък брой държави членки. Накрая съгласни сме с направеното предложение в презентацията за други фондове Хоризонт 2020, Разъм Плюс, Европа за гражданите, и а, програмата за работна заедост и иновации, които се прилагат от комисията, но а, делегирани органи също така могат да се възползват от тези фондове. Ще бъде много интересно да се оцени до каква степен тези програми могат да доведат до привличането на талантливи хора от трети страни. Имаме колега от комисията за много кратко изказване. Няма отговори. Може би, ако обичате, нямаме време, ако може отговорите да бъдат в писмена форма. Благодаря, господин председател. Само няколко неща съвсем бързо. Благодаря на Сметната палата за доклада, който ни беше много полезен, особено в подготовката на новите фондове и изготвянето на МФР 2021-2027 години. Искам да уточня следните неща съвсем бързо. Комисията напълно съгласна с констатациите, че трябва да се задейства процеса на интеграция максимално скоро и ревизирането на директивата за условията на приемане, за да се намали времето, по времето на което държавите членки дават достъп до пазара на труда. По въпроса за действията, Европейски Европейската сметна палата реагира, всичките планове за действие са задействани а, от гледна точка на комисията, връзка на оценката на потребностите, което беше казано от господин Виегаш. Интеграцията беше компетенция до голяма степен на държавите членки на комисията и Европейския съюз подкрепят материално и финансово. Именно за това нейната роля е много важна. Трябва да има по-добро координиране на фондовете, е, краткосрочна работа по миграционните фондове и структурните фондове. Във връзка с, с показателите мога да ви потвърдя, че всъщност в предложението, което беше прието от комисията, за структурните фондове и за МИФ. Това беше интегрирано показателите от Сарагоса. Имаше един отложен елемент във връзка с идващите от трети страни. И този доклад ни даде ориентация. Ние благодарим на автора му. Благодаря, каза председателя, за това, че бяхте кратък. И сега вече може да преминем към шестата точка, последната точка тази сутрин. Това е специален доклад във връзка с вие достъп до интернет и ще дам думата на госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратка, но не много бърза, за да могат преводачите да преведат. А по всички въпроси по предходната точка, които не получиха отговор, ще ви предоставя отговор в писмена форма. Широко лентовия достъп до интернет. Това е една наистина много интересна тема. Благодаря на комисията за взаимодействието ни по този одит, който бе доста сложен, тъй като участваха няколко генерални дирекции, както и различни национални компетентни органи. В рамките на стратегията Европа 2020 през 2010 Европейският съюз очерта три цели за широко лентов достъп. Първо, достъп до основната услуга 30 мегабита в секунда, бърз широко лентов достъп над 30 мегабита в секунда и свръх високоскоростен широко лентов достъп над 100 мегабита в секунда. Това са трите основни основни цели, върху които ще се спра по-нататък. С цел реализирането на тези цели бяха разработени редица политики и регулаторни мерки. Освен това, бяха предоставени 15 милиарда на държавите членки за програмния период 2014-2020 от редица източници на финансиране. Бяха предоставени също така и кредити от Европейската инвестиционна банка. В одита си се спираме върху ефективността на действията на Европейския съюз и държавите членки при реализирането на целите 2020. Спираме се върху периода 2014 и 2020, както и върху предходния програмен период. Анализираме също така и всички източници на финансиране от бюджета на Съюза, както и финансирането от ЕИБ. Посетихме Ирландия, Германия, Унгария, Полша и Италия разговаряхме с редица други ключови заинтересовани страни. Основното ни заключение е, че покритието с широколентов интернет като цяло се е повишило в Европейския съюз, но целите по Европа 2020 няма да бъдат постигнати по трите цели. Почти всички държави членки са гарантирали предоставянето на основната услуга до 30 мегабита в секунда. Постигнали са я до 2013, но това няма да е случаят с бързия широколентов достъп тук се предвижда почти 100% покритие. Изостават селските райони. До средата на 2017 само 14 държави членки имаха покритие от под 50% в селските райони. По третата цел само 15% от домакинствата са закупили абонамент за свръхвисокоскоростна услуга до 2017 година. Тук процентът на успеваемост е същия като по втората цел. Спряхме се също така и върху подпомагането от страна на комисията за държавите членки. Държавите членки дават положителна оценка на тази помощ, но мониторингът върху нея не е координиран, няма съгласуване между отделните генерални дирекции на комисията. Всички държави членки имат свои стратегии за широколентовия достъп, но в тях има слабости. Някои държави членки късно са приключили разработването на стратегиите. Понякога целите по стратегиите не са в съзвучие с целите по Европа 2020. Освен това, не всички държави членки обръщат внимание на предизвикателствата, свързани с телефонната им инфраструктура и потенциалните последици за скоростта в средносрочен и дългосрочен план. А що се отнася до селските и крайградските райони, в три от държавите членки, които анализирахме, не са били предприяти адекватни действия основен проект, финансиран от ЕИБ, не е поставил ударението върху нези области, където е най-необходимо публично финансиране. Има проблеми с законодателството и конкуренцията в две държави членки. Няма съгласуваност между отделните програмни периоди в други пък. Отправихме 8 препоръки към комисията и към държавите членки. Това бе всичко от мен накратко. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и съжалявам, че ви накарах отново така да прибързате. Сега думата има господин Новаков. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на преводачите, които работят в Европейския парламент за работата и усилията им. Благодаря на госпожа Иванова за този много балансиран и полезен доклад. Според мен той бе изготвен изключително своевременно като се имат предвид текущите преговори за следващата многогодишна финансова рамка, както и за регламента с общо приложимите разпоредби. Предоставянето на цифрови данни по интернет е особено важно за всички нас, както и за правителствата и за бизнес. Ако иска Европейският съюз да е конкурентоспособен в световен мащаб, трябва да има и широко лентов достъп с достатъчна скорост. Инвестициите в тази област ще допринесат допринесат за качественото образование, социалното приобщаване, интегрирането на селските и отдалечените райони. Всички трябва да се преборим с обезлюдяването на тези райони. Един от основните инструменти за справянето с този проблем е доброто покритие с интернет. Въпреки, че покритието с широколентов интернет се е подобрило в Европейския съюз, включително и в селските и нисконаселените райони продължава да има предизвикателства. Изолираните и селските райони продължават да са проблем в редица държави членки. Във връзка с това приветствам инициативата на комисията Wi-Fi for EU. Това е програма, по която са предвидени почти 120 милиона до 2019 година. По нея ще се подпомагат най-вече у нези региони, които най-много се нуждаят от безплатна безжична връзка с интернет. А що се отнася до обезлюдените и селските райони, тази тема е много важна за мен. Работя по проекта за подобряване на тяхното положение в моята държава членка. Надявам се, че тази инициатива ще се разрасне. Секторът на далеко съобщенията и Операторите в него са сред основните инвеститори в инфраструктурата за широко лентов достъп, но частните субекти не проявяват много голям интерес. Може да се намери альтернатива под формата на публично финансиране на държавно или на местно равнище. Обеден съм, че комисията ще продължи да излиза с подробни насоки за държавите членки във връзка с кандидатстването за държавна помощ за широко лентов достъп Европейската сметна палата и членовете им могат да помогнат и на парламента, и на комисията за постигането на тази цел. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на госпожа Иванова за работата и по доклада. Благодаря ви, че така добре се вместихте и в времето. Докладчик в сянка, господин Али, имате една минута. Отказвате се. Благодаря ви. Госпожа Мариан Дусък е представителката на комисията. Имате една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожо Иванова. Благодаря на Европейската сметна палата, най-вече в лицето на госпожа Иванова и нейния екип, за много доброто сътрудничество и усилената работа в продължение на повече от една година. Благодаря и за констатациите и препоръките в доклада. Целите за широколентовия интернет, заложени от комисията, са реалистични, но и насочени към бъдещето. При разработването им е взета предвид еволюцията в технологично отношение. Целите са и амбициозни, тъй като следва да бъдат стимулирани държавите членки да се възползват от единния цифров пазар на Съюза. Постигнат е значителен напредък по настоящите инициативи в редица области. Основната широколентова услуга се предоставя вече на всички домакинства в Европейския съюз. Бързият широколентов достъп покрива 80% от домакинствата. 80 58% пък разполагат с свръхвисокоскоростен достъп. Преводачите ви уведомяват, че във връзка с водения трудовоправен спор за едностранно наложените им условия на труд, преводът ще бъде прекратен точно в 12.30. Of its society and economy. First, even if fast broadband coverage in rural areas continues to progress, the fact that only 47% of rural homes have access to fast broadband shows that